We can start. We can start. Cari colleghi, se volete prendere posto. Моля, колеги, да заемете местата си. Да продължим днешната си работа. Не всички са се присъединили към нас все още за следобедното заседание, но все пак да, да подновим работа. Първо бих искала да благодаря за присъствието на лорд Мог и на господин Поточник от Европейската агенция за сътрудничество на енергийните регулатори, а СЕР. Ние имаме редовни контакти с тази агенция е, и на заседание на нашата комисия и инак. И сега ни се отдава поредната възможност да поговорим, да обменим информация. Представителите на АСЕР са тук днес, между другото, и за да обсъдим програмата на агенцията за 2014 година. Впрочем, по, по, по програмата вече се работи по е, нормативните актове, по тяхното е, прилагане на практика. Е, и с това позволете ми да дам думата веднага на председателя на агенцията, Лорд Мок за десетина минути. След това ще изслушаме и господин Поточник и ще проведем разисквания. Дневният ред за днес след обед е доста натоварен, така че... О, извинявайте, всъщност... Всъщност, господин Поточник ще започне. А, благодаря, госпожо председател. Е, здравейте, госпожи и господа депутати, членове на Комисията на Европейския парламент за промишлеността и енергетиката. Аз съвсем е, е, накратко е, ще се изкажа и, и след това ще дам възможност на лорд Мог да ви запознае с съдържанието на въпрос. работим вече по работната си програма за следващата година и това е първа размяна на мнения с вас. Ще представим най- общите параметри на програмата, а след това ще започне процес, в който естествено ще участва и Европейският парламент по приемането на програмата. От сега можем да кажем обаче, че програмата е амбициозна, тъй като на агенцията се възлагат нови правомощия, отговорности и задачи. Е, разширени са, казвам, правомощията. Освен това, изпълнението на бъдещата работна програма ще зависи от е, ресурсното обезпечаване, съответно на допълнителните задачи, които са възложени на агенцията. И аз, когато стигнем до задачите, ще обърна внимание отново на този въпрос. Това беше като кратък увод от моя страна. А сега е, моля Лорд Мог да направи формалното изложение от страна на агенцията. Благодаря, госпожо председател. В встъпителните си думи аз ще се опитам да бъда кратък. Колеги, вие добре знаете, е, че първоначалният мандат на агенцията проистича от третия енергиен пакет, е, е, пакет от нормативни актове, за който Европейският парламент има впечатляващ принос. Сега пред нас са два нови основни акта, които заслужават нашето внимание. Първият е за нашите правомощия а вторият е инфраструктурният пакет, е, регламента ТЕН-Е. И а, тези аспекти са в сърцевината на програмата ни за следващата година. Значи, първата тема по програмата е пазарната интеграция с съответните показатели, заложени от комисията и от съвета на министрите. Втора тема е, е цялост и прозрачност на пазара на едро на енергийни продукти. На трето място инфраструктурното предизвикателство, ТЕН е. И накрая на четвърто място бъдещи предизвикателства, в това число възобновяеми енергоисточници и връзката им с въпроса за пазарната интеграция. Както посочи лорд Мог, ние е, все още работим по завършването на вътрешния енергиен пазар през 2014 година с две части. Първо е, формалната, нормативната част е, за урегулиране на пазара и след това по самото му функциониране. По първата част комисията определи 8 приоритетни области и аз с удоволствие мога да докладвам, че по 7 от тях рамкови насоки, принципи и критерии вече имаме резултат. По Осмата насока ще сме готови по-късно тази година, през месец ноември. Освен това трябва да кажем, по, че по четири от тези направления мрежовите кодекси, които са самите правила, самата уредба на, на тяхното функциониране, комисията вече е приела решение. Така че, можем да кажем, сме в график е, за 2014 година в съответствие с наскоро приятите от Европейския съвет заключения, в които съветът ни напомня, че всичко това е от приоритетно значение и настоява, колко се може по-бързо, да бъдат прияти оставащите мрежови кодекси. Кодексите се свежда до нашето е, внимание, до нашето знание за проверка за съответствие с насоките. И така, очертава се приключване на работата по 8-те кодекса, след което е, ние ще ги е, отнесем до Европейската комисия за утвърждаване. И ще останат още 4-5 неща за до година. Гледаме напред и към нови неща, които не се свързват с крайния срок 2014 година, но заслужават внимание. Самите норми, правилниците не са достатъчни. И ако се запитаме през 2014 година дали е, на европейските крайни потребители е дадено нещо положително и то осезаемо положително, нормите, правилата няма да бъдат достатъчни. И значи ние трябва да работим вече за тяхното изпълнение. И в това отношение сме постигнали значителен напредък, както в, по отношение на електроенергията, така и по отношение на газоснабдяването. Capacity allocation for gas and more recently we also start on electricity. Вече сме а, въвели разпределението на капацитета а, в електроснабдяването и газоснабдяването. За съжаление има някои закъснения и трябва да признае преводаческата кабина, че ораторът говори със скорост, която трудно се превежда. At the end of this year, by, by November, which would allow then to expand. Та, ако си свършим работа както трябва, ще можем да разширим интегрирания пазар до година, за да обхване той по-голямата част от територията на Европейския съюз. Що се отнася до Ремит, нещо ново от 28 декември 2011 година за прозрачността на пазара на Едро. Някои от нормите вече 10, това число забраната за злоупотреба с господстващо пазарно положение и задължение на участниците на пазара и на лицата посредници в сделките да докладват, да се да, да, да сигнализират за подозрителни операции. През последната година, година и половина, работихме без да разполагаме с организация на наблюдението и контрола. Ние по настоящен работим по нея. Но направихме първите стъпки съвместно с националните регулатори по оценката на някои казуси, е, които е, бяха сведени до нашето знание. И ето тук виждате обобщена справка. 11 случая виждате, от тях само два в два случая са констатирани нарушения. И резултатът би бил отличен, ако организацията на наблюдението и контрола би била вече факт. И аз с голямо удоволствие ще е, докладвам, че само два са случаите на нарушение на уредбата, доколкото ще можем да обхванем целия пазар. Единственото, което можем да кажем за сега обаче е, че това, което сме констатирали е само върха на айсберг. А ефикасното прилагане на тази уредба е от съществено значение, за да вдъхнем доверие, увереност на европейските потребители, че пазарът функционира лоялно. И ние работим по Организацията за наблюдение и, и контрол, разработваме инструментариума. Е, тази година ще бъдат въведени правилата за регистрация. Е, освен това, осъществяваме и един пилотен проект. Това, това са непознати води, трябва да ви кажа. До сега такова нещо не е правено в континентален мащаб. И ето защо осъществяваме един експериментален пилотен проект и вече платформата за събиране на, на данни и наблюдение на пазара бе задействана в края на миналата година експериментално. В началото на следващата година тя ще заработи и официално. направихме предварително проучване на готовността на националните регулатори, на които е възложено главно прилагането е, на уредбата. И това, което имаме да ви кажем е все още от предварителен характер. Виждате пак е, данните е, от общо 24 четирима регулатори, седем някъде по настояще не се занимават с наблюдение и контрол. За един от регулаторите е, са отпуснати твърде ограничени средства за това. Значи много трябва да се направи. Не на последно място и по професионалната квалификация и опит на лицата, които се занимават с това Важното е тук да се каже, че 16-тина от регулаторите са е, приели мерки за изпреварващо действие. Онова, което тревожи е, обаче, е, че останалите разчитат на сезиране от страна или сигнализиране от страна на нашата агенция, т.е. не са достатъчно активни. И това, което виждате тук е вече реалност. Някъде около 13 милиона евро, колкото разбираме, е оборотът на този сектор. Тук са показани някои публикации от Телеграф и от Guardian и това е реалност, е, за която трябва да държим е, сметка. Според нас агенцията на, за сътрудничество на регулаторите играе решаваща роля за предотвратяване на, на злоупотребите, особено при изключването на сделките. Трябва да кажем, че е почти невъзможно да се идентифицират всички различни видове на пазарна манипулация. И когато бъдат констатирани такива случаи, е, е много трудно да се стигне до първичната информация, да, да се установят конкретно е, участниците в сделката. И оттам нататък е, налагането на, на санкции става твърде малко вероятно. Налице е сериозен риск предявяването на отговорност да бъде неадекватно, недостатъчно и оттам да се подрони доверието в пазара. Как възнамеряваме да гарантираме ефикасното изпълнение на ремит? Първата стъпка е да се събере информацията от участниците на пазара. Информация не само за оборотите, а и за състоянието на материалната база, на физическата мрежа. Ще разработим също така методика на наблюдението и контрола с определени аномални, необичайни събития. И съчетавайки тези два елемента в системата, която разработваме по-настоящем, ще можем да извършваме автоматично наблюдение и пресяване. И това е единствения начин да се справим, защото очакваме на ден при нас да постъпват около 500 информационни обекта е, за извършени сделки, ако не и повече. За да разработим системата, ние е, възнамеряваме да вложим 4 милиона евро. Миналата година вложихме 1 милион евро. Очакваме тази година да освоим към 3 милиона евро. По-настоящем не разполагаме с парите но Генерална дирекция енергетика на Европейската комисия, която ни оказва подкрепа през цялото време, ни уверява, че парите са на път и скоро е, въпросът ще бъде отнесен до бюджетните органи. Това, ако искаме системата да заработи в реално време през 2014 година, като неразделна част от довършването на вътрешния енергиен пазар giving um, market participant and customers and citizens. И тук става въпрос за доверието на участниците на пазара, доверието на гражданите в правилното функциониране на пазара. И ако ми позволите, позволите една, едно лично мнение, да, 4 милиона са много пари на пръв поглед, но а, това е една малка относителна част от ефекта, който може да допринесе ефикасното наблюдение и контролиране на пазара. Както спомена Лорд Ног, тук става въпрос за съвместни усилия между агенцията и националните регулатори. Да, агенцията се занимава с наблюдението и контрола, но след това разследването и преследването е работа на националните регулатори. И тази връзка на нас не се ще да се отиде и, и, и по-надълбоко, така че онова, което на пръв поглед е просто необичайно поведение на пазара, да бъде разследвано, да се установи дали не става дума за злоупотреба. Всичко това изисква хора. Е, за сега за Ремит имаме около 15 щатни бройки. За до година ще искаме още 35. Много са, изглежда на пръв поглед, но, както казах отново, за да се наблюдават сделките на борсите е, за суровини, електричество, е, газ и, и, и свързани с тях транспортни услуги, в мащабите на Европейския съюз се нуждаем от специалисти наблюдатели на пазара. И просто за сравнение, е, агенцията, която е аналогична на нашата, миналата година разполага с 60 щатни бройки. По-нататък инфраструктурното предизвикателство с наскоро приятия регламент. Агенцията и националните регулатори е, участват активно. Ние, агенцията, очакваме да допринесем за анализа на економическата ефективност, е, да разработим стимули за нови инвестиционни проекти и за отчетността. Това е нова задача също и ние смятаме, че за да бъде изпълнена както трябва, ще се нуждаем от е, допълнителни хора, около 14 души. Свръх онези, разбира се, които ще искаме да привлечем за ремит. Накрая четвъртата тема въздействието от освояването на възобновяеми енергоисточници и други технологични нововведения върху енергийните системи ясно е, че възобновяемите енергоисточници ще играят все по-голяма роля. През последните няколко години бяха разработени целеви модели за електроенергията и природния газ, като нашият стремеж не е да ги променяме, колкото да ги доразвием, за да дадем повече възможност за гъвкавост, както по отношение на електричеството, така и по отношение на газа. И накратко, в заключение, ето какъв е ориентировачния график. Към края на месеца той ще добие окончателния си вид, а след това в края на месец юни, в началото на месец юни ще организираме конференция с заинтересованите страни. След това е, крайният вариант на програмата ще бъде внесен на заседание на управителния съвет на агенцията. Съвета на регулаторите ще одобри програмата. И най-накрая административния съвет ще утвърди окончателно. И накрая, нека кажем няколко думи за работната програма на Организацията на енергийните регулатори, ЦР. Е, и, и каква е разликата между ЦР и нас? Е, ние най-вече се занимаваме с потребителските права, с защитата на потребителите. Водим международен диалог с е, регулаторите, И нашата работна програма не изключва дейността на други. И ние все така ще продължаваме да работим заедно. E Благодаря на председателя на директора, които успяха да влезнат в в времевите ограничения, които им наложихме. Два гласа, едно представяне. Господин Торес поиска думата първо, така че ще да на него. Госпожо председател, благодаря. Благодаря на лорд Мок и на директора Поточник. Имам пет бързи въпроси. Първо, приемане на кодекса за мрежите. Каза, че тук сме по графика. Може би въпросът е по-скоро към комисията. В момента, в който се вземе решение за кодекс за мрежите, мисля, че след това парламента има три месеца да излезе с позиция и всъщност въпросът, към мене, е, въпросът за мен е следния. По какъв начин комисията планира нещата? Март или април ние приключваме своята работа. Няма да ни има поне няколко месеца. И може би септември, октомври ще трябва да бъдем преорганизирани в комисиите. По какъв начин планирате нещата? Ако искаме да финализираме тази работа, по какъв начин планирате това се случи, защото, да го кажем по този начин, парламента няма да е много активен през определени месеци. Във вашите презентации споменахте, че не могло да бъде постигнато съгласие. Какви са причините за това? Дали са политически, економически? Защо не е постигнато съгласие? Освен това, манипулация на пазара. Какво споменахте? Какви са тези манипулации? Какви са те като видове? Какво можем да научим от тях? Тоест, ние като законодател, какво, може, какво бихме могли да научим за тези вратички, които трябва да затворим? Освен това, не споменахте изрично пазарите за възможности, така наречен да capability market. Така че може би ще трябва да лансираме 10, 15, 20 национални такива пазара, което напълно ще убие идеята за единен пазар. Какво е вашето мнение? По какъв начин виждате как нещата ще се сработят в а, план с националните регулатори? Идеята е да слезе на национално ниво или по какъв начин ще предотвратим разрушаването на единния пазар? И също така, последния път, когато бяхте тук преди 2-3 месеца, казахте, че някои Правителства показват тенденция да намалят независимостта на Националната регулаторна агенция и също така бюджета, който и се отделя. Имате ли някакви новини, които да споделите с нас по тези въпроси? Добре, ще продължим с въпросите и ми се струва, че след това ще е най-добре, ако а, чуем отговорите наведнъж. Господин Декампа. Искам да благодаря първо на господин на Лорд Мок и на господин Поточник за това, че дойдоха да ни направят това представяне днес. Вие сте извършили много прозрачна работа и в крайна сметка това, което днес обсъждаме е лобиране за разходите, за да сме сигурни, че нещата продължават да работят така, както трябва. Аз се чувствам до известна степен отговорен за постигане на одобрение на законодателния пакет за мрежите и за това, че Acer има повече работа. Това е чудесно, по мое лично мнение. Аз мисля, че това е наистина голямо постижение. Виждам, че във вашата презентация сте се фокусирали върху финансовите изисквания за следващата година и е чудесно, че можем да видим тази информация. Отбелязвам си, че нямаше препратка към координация на мрежите. Това е нещо, за което отговарят преносителите. Те са тези, които трябва да излезнат с предложение. И в момента, в който това се случи, Acer ще трябва да продължи да работи по тази, в тази насока. Сега нека да си позволя да ви задам един въпрос. С появяването на големи качества, количества, извинявайте, шистов газ в САЩ, неговата цена спадна и този вид газ стана много ефтин. Извинявайте, става въпрос за шистови въглища. И сега имаме много предприятия, които започват да използват отново въглища, а не е нещо, което ние искаме да се случва от гледна точка на околната среда. Имате ли нещо, което може да ни споделите, някакъв инструмент, който може би сте предвидели с цел противодействие на това преминаване към изкопаеми горива под формата на въглища? Освен това, по отношение на защита на потребителя, нека ви предоставя малко информация. В нашата страна имаше обявление за колективно преминаване. Около 500 000 потребителя се обединиха, направиха една потребителска асоциация и това колективно преминаване не се случи по начин, по който ние очаквахме Имаше намаляване с 5 10% на цената на тока и на цената на гъста. Струва ми се, че имаме доста място за маневри на вътрешния пазар. Благодаря, колегата Елмер. Благодаря много, госпожо председател. Дали мога да благодаря на нашите гости за тяхното представяне. Съжалявам, че малко закъснях и изпуснах част от презентацията, но видях, че те наблягат на увеличаващата се роля на възобновяеми енергийни източници. И в тази връзка искам да ги попитам. Дали а, са наясно, че имаме първи признаци на промяна на настроението в европейските институции по отношение на възобновяемите източници на енергия. Имаше такова гласуване от Европейския парламент. За първ път ние гласуваме срещу зелената идея. Освен това, наскоро имаше привличане на вниманието на комисията към големите проблеми, свързани с конкурентоспособността на европейските компании, тъй като цената на възобновяемите енергийни източници и енергията от тях е по-скъпа и поради тази причина губим работни места и заетост в Европейския съюз и местят се инвеститорите на места, където енергията е по-ефтина, САЩ, Китай и така нататък. Чуда се дали Acer е взела предвид тази промяна на настроението по отношение на възобновяемите източници на енергия. Освен това, във връзка с високата цена на този вид зелена енергия, Мога ли а, да се позова на мнението на колегата Клод Маркс, който говори за капацитетни пазари. Разбира се, при нас това е един ефемизъм, който е много популярен с Зелената партия. Тук няма предвид капацитет, имаме предвид допълнително финансиране на изкопаемите горива, които трябва да бъдат крайна сметка поддържащата система за зелените за зелените източници на енергия. Тоест, това води до повече субсидии от крайния потребител и от правителствата, като си имам предвид колко пари харчим за възобновяема енергия и като добавим и тези субсидии за капацитет, това води до все повече и повече разходи и то прекомерни разходи за този вид енергия. Благодаря. Господин Тачестър. to see uh, Alberto and uh, Lord. Радвам се, че можем да видим Алберта и Лорд Мок тук. Точно такива срещи си представяхме, когато съставяхме първоначалното законодателство. Първата ми реакция е, че направихте такова добро представяне, че е малко трудно човек да намери нещо, за което да попита, но има нещо, което ме притеснява. Искам да задам няколко конкретни въпроса. И а, също така един по-общ въпрос. Конкретно. Става въпрос за римите. Както господин Елмо, аз не закъснях толкова колкото закъсня той, но и аз малко закъснях, така че в крайна сметка изпуснах някаква част от вашата презентация, но това, което разбрах, и някакси така ми се видя едно съжаление, че до този момент сте успели само веднъж а, да накажете някой, който е играл нелоялно на пазара. Съжаление ли чух всъщност? Това означава ли, че има повече, че ако имахте повече ресурси, бихте могли да санкционирате повече нелоялни играчи на пазара? Или всъщност съжалявате, че сте намерили само един или пък се радвате, че сте намерили само един такъв нелоялен играч. Друго нещо свързано с ремит и може би другите компетенции е времето, което вие прекарахте да ни убеждавате колко ви е необходим повече персонал. Това беше наистина много дълга част от презентацията. Това е нещо, което така или иначе чуваме като припев от всички агенции към Европейския съюз повтаряш се рефрен. Част от проблема с Ремит беше, че ние го гласувахме без да гласуваме за него допълнителни ресурси. Наистина трябва да си признаем, че сме създали трудности, но вие споменахте, че сте уверени, че 3 милиона евро ще стигнат до вас. Моята колега която си е до мен, си, с нея споделихме, че ще е цяло щастие, ако се случи така. Какво ще се случи с вас, ако тези пари не дойдат? Знаеме какво е настоящата ситуация с бюджета. Вашата увереност, че парите все пак ще стигнат до вас, наистина е затрогваща. Но все пак аз се надявам, че а, имате основания да бъдете толкова оптимистично настроени. Наистина се интересувам от този въпрос. Струва ми се, че ще трябва да продължавате да защитавате нуждата от допълнителни ресурси, за да може да се справите със своята си функция. И ако можете да го направите, то толкова по-добре. Един малко по-общ въпрос. А не искам тук да навлизаме в трудностите при договорите и така нататък, но все пак напредъка при постигането на единен пазар в а, областта на електричеството и също така в гъста, но по-скоро при електричеството. Нека си ми се струва, че нещата вече позатихват. Искам да чуя каква е мнението на регулаторите, какъв напредък сме постигнали, какво още ни остава да направим. Аз се надявах, че вашата роля ще бъде да ускорите процеса за отваряне на пазара. Опитахме се да ви дадем достатъчно гъвкавост, а за да се справите с другите затруднения, пред които може да се изправите. И искам да знам дали вие смятате, че прогреса, който отчитаме е достатъчен. Ако не е, какво смятате, че може да се направи в тази връзка? И дали искате да ни посочите обвиняващо нас, законодателя, за това, че ви е необходимо повече законодателно основание или може би ви е необходима някаква друга помощ. Кажете ни какво ви трябва, за да постигнете своята цел. Знаете, че ние приключваме своя мандат, така че вероятно няма да имаме много повече възможност за инициатива, но все пак това не трябва да ви спира да ни кажете какво ви трябва. Grazie. Ci sono ancora due interventi, prima appunto delle vostre repliche. Има още двама говорители и след това ще чуем отговорите. Първо колегата Джордан Чузели. Благодаря много на господин Поточник и на лорд Мок за това, че отново имахме възможност да обменим виждания. Чудесно е, че имаме тази възможност. Chichester mentioned before. Искам да продължа това, което каза колегата. Става въпрос за изпълнението на ремит. Според вашето искане с допълнително финансиране и а, персонал, всъщност вие получавате само обещания от комисията. Може да получите нещо, можете да получите частично нещо от това, което е било обещано. Аз обаче искам да чуя нещо повече за вашите ограничения. В кои случаи можете всъщност да изпълните ремит на 100% и в кой случай вие не бихте могли да се справите с тази задача? Дали може да ни дадете такава преценка и разбира се какъв е крайният срок за всички тези неща, защото ние вече сме в края на май 2013 година. В, началото на следващата година искаме пазара да се отвори, вътрешния пазар. Притеснявам се, че нямаме толкова много време за въвеждането и изпълнението на вътрешния пазар – във връзка сега с вашата годишна конференция в Любляна преди няколко дни. Наистина организацията беше чудесна, дебатите бяха много ползотворни. Това, което чух там е, че много експерти се оплакаха за изкривяване на пазара заради различни национални субсидии и също така заради припокриваща се законодателна рамка. Искам да ви попитам дали имате някакви планове да изготвите една обща препоръка към политиците за европеизиране на националните схеми за подпомагане на зелената енергия от възобновяеми източници. И последния ми въпрос е свързан с това, което каза колегата до мен. If we would like to have a synchronized ако искаме да имаме синхронизирано развитие на енергийния пазар, наистина трябва да определим своята дългосрочна политическа линия. И в тази връзка бих искала да ви попитам, според вас, какъв вид политически цели са ни необходими за едно балансирано и устойчиво развитие? Защото ми се струва, че до момента енергийната политика беше малко или повече подчинена на политиката за промяна на климата. Трябва да се загрижим обаче за конкурентоспособността и за осигуряване на а, търсенето. Интервенто е Дитезо, къде lei membro И благодаря госпожа Херцог, член на контактната група itre committee е, although i think е, we have several times е, to agree that we need some further да, добре беше да имаме малко време да, да позаздравим тази наша малка институция в, в Любляна. Но ме ще да ви попитам. Миналата седмица държавните и правителствените ръководители на, на срещата си на върха казаха, че повече Европа е по-добре, особено в енергетиката. Това означава изграждане на инфраструктурата, нормативна уредба на вътрешния енергиен пазар. И разбира се, затова трябва да има и институционална уредба и АСЕР, е, е, кръгален камък на, на тази инфраструктура. И, значи, Как, как, как виждате вие нещата? С еднакъв темп ли се развиват тези процеси? Защото не може да се иска от една страна по-голяма интеграция, повече Европа в, в енергийната област, също време този процес да е лишен от институционална подкрепа. А... Is about how the Euronest countries, the neighborhood countries, can benefit from ACES. И, и после, във, във връзка с а, приключилата днес парламентарна асамблея на, на Евронест, Възникна въпроса по време на заседанието на асамблеята как страните на изток, съседни на Европейския съюз, биха могли да се възползват от сътрудничество в енергийната област Европейския съюз. Вие как бихте отговорили на този въпрос? И накрая, сега не знам, това може да ви звучи провокационно, казвате това ще го направим, онова няма да го направим. И във, втори, в този втори случай би трябвало да сме наясно. Не можем ли да го направим или не искаме да го направим? А, и ние, ние, ние трябва да сме наясно дали в крайна краища става въпрос за, за съзнателна съпротива на определени процеси или за липса на възможности. Ако не изясним този въпрос, как ще заслужим доверието на европейските граждани. Bene, si sono conclusi gli interventi dei membri della Commissione, sono stati sei interventi ciascuno. Благодаря. С това приключихме изказванията на колегите. Това бяха много интересни въпроси и е, проява на сериозен интерес. Но пък е, сега с основание, мисля, очакваме отговорите на висотата на въпросите. А, благодаря, госпожо председател. Аз първо бих искал да благодаря на колегите е, депутати, някои от които лично е, са проявявали особена активност в, в тази област, по тази материя през изтеклите години и, и са ни били е, в, в е, помощ е, и, и чисто практически. И е, Ние, е, е, трябва да ви кажа, е, в агенцията работим по същия начин, в тясно сътрудничество с националните регулатори. Първо, въпросът беше за вакансията на депутатите, за да си осигурят преизбиране. Апострофира задалият въпроса депутат, че не става дума за отпуска или вакансия, но така или иначе, както и да го наречем, мен ми се ще да го свържа с друг един въпрос, който според мен е много важен за парламента в рамките на цялата комитология. Ам... Така, да, да, да се знае механиката на, на е, всеки е, законодателен процес, така че парламента да не бъде поставен в неизгодно положение, като му се ограничи възможността и времето да упражни полагащия му се контрол. Вторият въпрос, на който бих искал да обърна внимание, е за проявяваната загриженост за, за независимостта на националните регулатори и тяхната ресурсна обезпеченост. Недвусмислено мога да заявя, че загриженост все още има. Има основания за нея и не само поради бюджетните ограничения и съответно необходимостта и енергийния регулатор да се ограничи в своите разходи. Има е, признаци, е, обаче, в някои страни на е, прекомерен акцент върху ролята на, на изпълнителната власт и във връзка с третия пакет от законодателството и известна се протива срещу него, което подронва авторитета и независимостта на регулатора. И разбира се, регулаторите могат да бъдат обединени. Енергийния регулатор с водния регулатор и така нататък. Това всъщност е разумно и няма нищо лошо. Опасенията обаче се свързва с това, че при подобно обединяване на, на регулираните области ще пострада ресурсното обезпечаване, от наша гледна точка поне, на енергийното регулиране. Tribute to that. On Mr. De Campos' second point in terms of consumer protection, сега, по въпроса за защитата на потребителите, аз съм от Великобритания, знаете, в Великобритания ние също сме наблюдавали колективно прехвърляне на потребители от един на е, едно разпределително дружество към друго. Мисля, че и в Белгия има такива случаи и то много успешно, с възможност потребителите да влияят върху цената. Но пък трябва да се внимава отделни потребители да не бъдат ощетени в резултат от това. Но по принцип колективното прехвърляне е един добър естествен регулатор на цените. Е, сега, вие говорихте за промяна на, на настроенията. Е, сега, съжалявам, но аз не съм е, а, а, така нареченото политическо животно. Поне публично аз съм деполитизиран. А, и какво мога да ви кажа? Има количествени показатели доста амбициозни. Е, в печата е, и другаде се разпространяват още по амбициозни количествени показатели. И всичко това се свърза с някои политически тежнения. Но просто, просто трябва, трябва, трябва да видите картата на Европа, е, за да се уверите в въздействието на пазара по мощност. Почти всяка страна има такъв пазар на мощности или се движи към, към такъв пазар на мощности. И ние като регулатори се опитваме да схванем по-добре и, и, да, и да предпазим от някои неблагополучия. Um, um, После тук се чува постоянния рефрен трябват ни повече ресурси. На английски има е, един такъв израз, докарали сме го до кокъл. До там са ни отнети възможностите. Е, е, за финансиране. И ние си даваме сметка е, колко голямо е предизвикателството и последиците от неуспех. И ние се опитваме във всяка отделна страна при определен провал на пазара да предотвратим огромните отрицателни последици за доверието на, на потребителя, на, на участниците на пазара. Знаете, всеки случай на злоупотреба с данъка върху добавената стойност има аналогичен ефект. Ам, и Mrs. Jordan supported that, uh, the position, but I, I promised that... И аз мога, мога да се ангажирам с това. Всичко, с което се ангажира комисията, ние ще посрещнем със, със свой ангажимент. Ние вярваме на Европейската комисия, вярваме, че тя няма да ни разочарова. И признаците са окоръжителни. Вие като членове на Европейския парламент, вероятно имате основания да не гледате с особено добро на око на Европейската комисия, но, но ние нямаме такива причини. И сега бъдещето трудно е. е ние като регулатори трябва да, да гледаме напред е, и, и след 2014 е, година, въпреки че се занимаваме конкретно с мрежовите кодекси. След 2014 година много неща могат да станат и трябва да започнат от сега. Целевите или моделите на показатели и по отношение на изпълнение на вече приетото. Вие като законодатели добре знаете, едно е да се приеме един закон, друго е и, и далеч по-важно е да, да се превърне този закон в реалност. И същото въжи и за мрежовите кодекси. И, и трябва накрая да се съглася с казаното от госпожа Херцог. Европеизацията и агенцията в своята роля ще съдействат за институционалното укрепване на енергийния пазар. Ние е, на този етап нямаме особени поводи за загриженост, но пък ако агенцията не получи заслужаваното от нея финансово обезпечаване, това може да, да така по веригата да има отрицателни последици е, за самия пазар. И накрая е, е, ние е, сме особено загрижени и за съседните на Европейския е, съюз страни, и в по-широк глобален мащаб, предвид това, че председателствам Международната федерация на енергийните регулатори. Та, та, та ние се стремим към, към, към сътрудничество, към разпространение на своя опит в областта на регулирането в по-широк международен план. Благодаря. А сега директорът Поточник ще отговори на следващите въпроси. Малко по-конкретни въпроси. Искам да ги групирам в няколко групи. Ще започна с изпълнението. Мисля, че господин Торес и господин Чичестър попитаха какъв напредък е имало и какви проблеми имаме днес. Е част от нашата стратегия до момента е от преди създаването на агенцията. Предишния комисар се опитваше да направи ранно паралелно изпълнение, защото беше ясно, че ако имаме изпълнение, след като правилата бъдат прияти, тогава никога няма да можем да спазим срока до 2014 година. Мога да кажа, че и при електричеството и при гъста виждаме значителен про- прогрес. Вече пазара на северните страни е свързан. regional market in the, in the Iberian Peninsula, etc. So... Виждаме, че това се случва и на други места. Виждаме, че има прогрес на регионално ниво. Сега вече предизвикателството е да преминем от регионално на надрегионално ниво. Проблемите, които имаме са следните. Във връзка с гъста имаше много интересно развитие от 1 април. Една нова платформа, която започна да работи за разпространението на презграничните мощности към други страни извън Европа. Това е едно много обещаващо развитие на нещата, така че в момента вече виждаме някакъв напредък, дори и преди тези правила да бъдат а, изпълнени, да, да, бъдат, да, да се почнат да бъдат спазвани. За момента виждаме и ползи, не само правила, които се изпълняват. Сега, що се отнася до избора на платформа, тя е много основна, много базова. Не разбирам какъв е проблема. Като цяло има две конкурентни платформи и за момента не може да се постигне съгласие между енергийните разпространители. Бяхме се съгласили, че ако те не могат да постигнат съгласие, агенцията ще се намеси. Те ни обещаха, че през декември, ще, през декември ни обещаха, че ще последват нашия съвет. Надявам се, че ще го направят нещо толкова основно всъщност обърква процеса, забавя го вече с повече от година и тук трябва да постигнем напредък. Сега имаме много въпроси. Господин Торес, доктор Джордан и така нататък. Въпросът беше за развита на пазара. Вече имаме повече възобновяеми източници. Ако нашия. Ако Лорд Мок не е политическо животно, той и аз не съм като директор, аз съм тук за да работя. Просто трябваше да видим какви са последствията за доброто функциониране на пазара. Първо, трябва ни повече гъвкавост. И това е валидно и за пазара на електричество, и за пазара на гъста. Ето защо балансирания и взаимозаменяем пазар става все по-е по-важен. Освен това, трябва да разгледаме притесненията по отношение на адекватността на мощностите. Тази комисия помоли агенцията за становище. Ние проставихме това становище през февруари и а, дадохме известна индикация за това, което ние смятаме като необходими условия за осъществяването на а, тези цели. Първо, не трябва да имаме нарушаване на пазара. Субсидиите трябва да се използват само тогава, когато е необходимо националните схеми, а не да се месят където трябва и където не трябва. И винаги трябва да бъдат придружени от оценка на въздействието, да има възможност за трансгранично сътрудничество. Все още работим и планираме да излезем с един доклад за въздействието на различните видове схеми. Надяваме се, че ще сме готови с това някъде през лятото. В момента разглеждаме как стоят нещата. И е ясно, че основата като цяло е сложна. Има някои пазари, които работят добре, има други, като този с въглеродните емисии, при които е очевидно, че е необходимо да им се обърне повече внимание. Нека сега да поговорим малко повече за бюджета. Извинете, нека първо говоря за Ремит, защото Ремит се появи в няколко въпроса. Our cases. I mean, these are... Какви са случаите? случаите, с които работихме. Това са случаи, на които се натъкнахме. Те бяха докладвани без някакъв систематичен надзор, защото в момента нямаме систематичен надзор, систематичен мониторинг. В този случай националните регулатори ни дадоха а, индикация, че има нещо такова. Може би вътрешен информатор е имало. А, някой, който се е обадил на националния регулаторен орган. И както ви казах, това е върха на един айсберг. Ние не знаем какво се крие под водата, колко дълбоко стига. Това не ни дава никаква представа за това колко добре работи пазар. Единственото, което ни казва е, че ни трябва повече увереност, трябва да бъдем по-ефективни не само по отношение на надзора, но и по отношение на предотвратяването, защото един ефективен подход по отношение на надзора ще спре участниците на пазара от това да се възползват не, незаконно да злоупотребяват с а, пазара. Ако всички знаете, че могат да бъдат хванати в случай на злоупотреба, естествено всички ще внимават повече. Мисля, че идеята да ви представя тези случаи е, че дори когато ние не търсим нарушения, нарушенията стигат до нас. Аз бих бил най-щастливия човек, ако веднъж след като вече установим рамката за надзор, отново ще имаме само 11 докладвани случая. Това ще е силен сигнал, че пазара работи добре. Двата случая, в които идентифицирахме злоупотреби, наличието на злоупотреби, бяха свързани с неефективно оповестяване на вътрешна информация. Ние нямаме възможност да налагаме санкции, защото държавите членки все още не са транспонирали този закон, който дава възможност на националния регулатор да налага санкции. За момента само се отбелязва, че има нарушение, т.е. казваме хванахме ви, бъдете внимателни. Сега по отношение на бюджета, мисля, че това е последната група въпроси. Господин Херцог, доктор Джордан, господин Чичестър. Трите милиона, за които говорих и за които говори лорд Мок, това е вътрешен трансфер от главна дирекция енергия. Парите са там. Процедурно това трябва да стигне до бюджетния орган за одобрение, така че ние сме доста уверени, че ще получим тези пари. С парите ще завършим разработването на IT инструмента няма начин, друг начин, по който да се справим с половин милион или стотици хиляди транзакции ежедневно, без да имаме необходимия софтуер, необходимия инструмент. До момента, в който ще дойдат тези пари, няма да имаме систематичен мониторинг на пазара. Въпреки това, както казах, сме доста уверени, че тези пари ще стигнат до нас и то може би още тази година, защото те наистина ни трябва тази година, ако искаме да започнем работа следващата година, което всъщност е заложено и в целта за 2014 година. Uh, Искането ни за персонал е по-различно. Трябва ни персонал за ремит и също така за регламента за инфраструктурата. В случая с Ремит това е персонал, който ще разглежда анонимни събития и ще вижда в кои случаи има подозрение, за да може да изпрати информацията към националните органи. Ако не получим това увеличаване на състава на персонала, единствената стратегия, която бихме могли ние да приемем, и тя е доста неприятна, е ние да уведомяваме националните органи за всички анонимни събития, които се отразят в нашата система. Както ви казах, по-голямата част от тях ще бъдат а, напълно легитимни, просто ще изглеждат странно в нашата система и по този начин ще наводним с фалшиви а, аларми с фалшиви сигнали съответната регулаторна агенция. Това би било много неприятно и е, много злощастно стечение на обстоятелствата, защото наистина по този начин ще дадем грешен сигнал към участниците на пазара. Направо ще има негативен ефект. Те ще видят, е, че ние се наводняваме с е, количество и съответно не можем да разграничим легитимните от нелегитимните. Ако получим това разширение на персонала, ще можем да изпълним нещата както смятаме, че трябва да се изпълнят, ще можем да работим ефективно с националните регулаторни органи, ще можем да увеличим капацитета си, ако не, в такъв случай и ние, и националните регулаторни органи ще имаме проблем. Както каза лорд Мок, бюджета, заедно с увеличаването на персонала, е предаден на европейските органи и сега те трябва да решат дали това е възможно. Надявам, че с това съм отговорил на повечето въпроси, но така или иначе искам много да ви благодаря за полезните въпроси, които задавахте и за ценната обратна връзка, която получихме от вас. Благодаря ви. Благодаря на нашите гости, които дадоха толкова изчерпателни отговори от името на комисията. Аз ви благодаря и ви пожелавам добра работа и успех за бъдещите ресурси и за това, което имате нужда, за да осъществите всичките задачи, които описахте. Не забравяйте, че тази комисия винаги е готова да ви слуша и да ви подкрепи. Continuiamo col prossimo punto all'ordine del giorno che riguarda la strategia. Така, следващата точка в дневния ред цифрова стратегия за Европа. И ще дам веднага думата. След това ще чуем комисара Таяни, както се справи всяка година. Давам думата сега на колегата Род, за да чуем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 Но пак го казвам, аз се опитах да проявя дисциплина по отношение това, което ще се поиска от мен, така че се надявам да, покажа добър пример, за да постигнем някаква резолюция, която да бъде добре обоснована и правилно насочена. Що се отнася до съдържанието? Защо казвам, че в е, либералната група ние желаем е, Европа без роуминг. Това е така, защото е, се надявам, че ще може да изпратим ясно послание до съвета, като кажем, че настоящата ситуация е недопустима, неприемлива. А освен това трябва да си припомним какво казахме в един доклад, предишен доклад, че нашата цел е разликата между националните тарифи и тарифите на роуминг, на, на практика да не съществува 2015 година, но сме доста далеч от целта. Държа да подчертая, че проблемът не се дължи на комисията или на нашия комисар. Проблемът всъщност е на равнище държави членки. Проучвания сочат, че по някой път потребителите плащат 4 пъти повече от това, което се плаща за същите услуги на, едри, на пазара на едро, което плащат операторите, което разбира се е пречка за свободното движение, от което ние имаме нужда. Тъй, че се надявам да се разберем, да поискаме от комисията тя да направи предложения преди края на този мандат, предложения, които да целят създаването на един вътрешен пазар на телекомуникациите с повече конкуренция и където операторите ще могат да предлагат на потребителите цени на едро. Роумингът е проблем, който ни касае всички нас и това е причината, поради която аз реших да се съсредоточа върху тази тема именно. Вярно е, че е, цифровата програма включва много аспекти и по време на съвещанието на докладчиците в Сянка взехме решение нашето предложение да касае свободното движение, растежа и е, заетостта. И това, което ние ще направим, трябва да цели да повиши свободното движение, създаването на работни места и растежа. И на тази основа аз съм готов да приема вашите предложения и очаквам следователно изявлението на колегите. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Това е едно много хубаво предложение. Всички си даваме сметка за това. И това е една цел, която трябва да бъде осъществена. Предлагам да дадем думата на присъстващия тук докладчик Сянка, за да започнем дебата и след това всички, които, разбира се, пожелаят да се изкажат. Eh, благодаря. Първо бих искал да благодаря на докладчика Проди за непредобеденото отзивчиво отношение. Ние е, с него винаги сме поставили акцента върху роуминга и върху свободния или безплатния роуминг, както го нарича той. В хода на разискванията постигнахме общо съгласие, с което господин Проди е съгласен, към, към което той се присъедини. В смисъл, че е, така наречения цифров дневен ред е, трябва да бъде по-широк. В тази връзка е важно да напомним происхода на тази резолюция. Тя се състои в това, че от една страна нашата комисия и парламентът решиха да приемат доклад по своя инициатива с оглед на постъпките на, на Европейската комисия. И в това време е, бе съобщено, че на есеното заседание на съвета ще се приеме позиция за информационното общество, за, за цифровия дневен ред и така нататък. Става въпрос за Европейския съвет. И при тези обстоятелства ние щяхме да закъснеем с доклада си по инициатива. И тъкмо за това се прие нашата комисия е, да изработи и приеме резолюция относно цифровия дневен ред, каквато приема и другата ресорна комисия за вътрешния пазар и защитата на потребителите. Като резолюцията, разбира се, не може да е, замени доклада по инициатива, който по определение е много по-широк, много по-всеобхватен. А както се каза тук съвсем основателно, резолюцията трябва да се сведе до онова, което би имало непосредствено въздействие върху разискванията и решенията на съвета. Не бива да забравяме своите цели в това отношение. И идеята, около която се обединихме миналата седмица е, че да, обхватът трябва да бъде широк, но да се съсредоточи върху цифровия дневен ред за растеж, мобилност, заетост и на, на най-неотложните предизвикателства. Предвид това, аз бих искала да, да ви представя идеята си за по-нататъчната ни работа. Първата тема, с която следва да се занимаем, е инфраструктурата. Без нея нищо друго не би могло да има. Трябва да отчетем, че е недостатъчно е инвестирано в високоскоростния интернет и така нататък. Това са Впрочем, неща, които не веднъж са казвани в доклади на колеги, в решения на парламента, но за пореден път трябва да подчертаем в резолюцията този въпрос. Инфраструктурата е основата на основите е, с оглед на цифровизацията. И предвид необходимостта да, да се съсредоточим върху неотложното, аз ви предлагам следните 4 пункта. Първо, информацион... инфраструктура на информационните и съобщителни технологии и в тази връзка младежката заетост. Младежката безработица, знаете, обезкравява много европейски страни по-настояще. Втори пункт. Връзка с европейския бюджет. Информационни и комуникационни технологии и европейски бюджет в многогодишната финансова и в частност структурните фондове. Трети пункт, изключително важен, според мен, е пълната цифровизация на обществения сектор – не само с оглед на неговата модернизация и мултипликационния ефект в полза на гражданите, това, това е очевидно, но и за ускоряване на преминаването на обществените услуги на цифрова основа като лост за цифровизация на цялата економика. Да не забравяме, че обществените услуги и държавния сектор все още имат сериозна относителна тежест в държавите членки. И най-сетне информационни и комуникационни технологии за малките и средните предприятия. Значи, младежка заетост, второ, многогодишна финансова рамка с оглед на структурните фондове в частност, Трето, пълна цифровизация на обществения, държавния сектор и четвърто, информационно-комуникационно обезпечаване на МСП. Тези четири идеи, според мен, са устоите, върху които следва да почива цялата резолюция. И пак да повторя, инфраструктурата и инфраструктурата, като всеобхватен въпрос. Положението в това отношение е наистина драматично. Отпуснати са, заделени са, мисля, едва около 1 милиард евро за изграждане на, на цифрови мрежи, което не е достатъчно това не е достатъчно ресурсно обезпечаване за, за програмата на самата Европейска комисия за инфраструктурно обвързване на държавите членки. И отново, повтаряйки се, искам да подчертая, трябва да бъдем съсредоточени не върху едно единствено, разбира се, върху няколко неща, но, но не повече. И според мен тези четири пункта, които споменах, е, е, са уместни. Благодаря. Благодаря, господин Ангелис. Благодаря, господин председател. Съобщението на комисията всъщност излага цяла поредица предложения в основните области на дейност в цифровата програма. Някои разпоредби вече бяха обсъдени и се обсъждат в парламента, а други предстоят да бъдат разгледани скоро. И първия въпрос Как ще разгледаме предложенията на комисията? Лично аз мисля, че може да се направим, че до декември насам нищо не е станало. Но, но, също, но смятам все пак, че е по-разумно да навлезем в а, същността на въпроса за предложенията, които са тук, инфраструктурата за високоскоростните връзки, механизма за връзките в Европа, безопасността на интернет, компютърните образи, т.е. всичко, което беше обявено и разгледано през декември, но все още не е било обсъдено, както достъпа и до мрежите от новото поколение. Мисля, мисля, че подходът, който беше предпочетен от докладчика, не може да ни помогне. Особено като става дума за... като говорим специално за роуминга. Ние знаем, че цифровата стратегия за Европа е един дългосрочен и краткосрочен път, който трябва да бъде извървян, трябва да се довърши общия пазар, да се осъществи вътрешното движение по отношение на телекомуникациите, но това също е валидно и за инфраструктурите, конкуренцията между операторите, безопасността, сигурността на телекомуникациите, модернизирането на цифровите технологии в... и да не забравяме също и ролята на предприятията – и по-специално малките и средните предприятия. Тъй, че аз разбирам причините, които накараха докладчика да говори единствено само за роуминга. Аз съм съгласен също с това, което казва докладчика относно това, че роуминга възпрепятства свободата на действие и необходимостта да се достигнат до някакви предложения до края на мандата. Няма никакво съмнение, че става дума за приоритета за европейските потребители, за мен, за мен също, но не трябва да забравяме и огромния потенциал на цифровата економика, който, която почива на тези сектори, които упоменах. Мисля, че трябва да разширим приложното поле на тези мерки. Как да го кажа, аз е, в момента не си правя някакъв списък за пазар или за коледните подаръци, но все пак ще трябва да разширим малко приложното поле, да, да дефинираме по-широки приоритети, да правим някои избори растежа, подвижността, мобилността, всичко това са много важни неща. Най-вече етостта, особено за младите. А за растежа е, е вярно, че мрежите от ново поколение са задължителни, както инфраструктурите, ако искаме да възобновим, да съживим цифровата технология. Този въпрос, свързан с роуминга, това е много интересно, но мисля, че все пак ще трябва да гледаме малко по-широко. Да определим приоритетите и да се произнесем по тези приоритети ясно и категорично. За да може да отговорим по подходящ начин, конкретен начин на растежа, мобилността и заедостта. Благодаря много. Благодаря, госпожо председател. Аз искам също да благодаря нашия колега Рода за сътрудничеството с докладчиците в Сянка. Разбира се, тази цифрова, цифрова програма е нещо много важно и в рамките на нашата комисия ще говорим за доста теми. Утре ще говорим също за Connecting Your Facility, за телекомуникациите и мисля, че е, това досие трябва да държи сметка за всички тези връзки, всички тези отношения. Аз разбирам докладчика, като казва, че всеки документ се съсредоточава върху една част от а, е, е, цифровия дневен ред, защото между нас има докладчици за едни или други досиета, за едни и други документи и може би не държим сметка толкова за тази цифр, този цифров дневен ред. Ние не, не знаем какви са тесните връзки между различните досиета. Така че аз съм много доволен, че нещата върват по този начин и че основната цел това е мобилността, растежа и заетостта. Разбирам какво каза докладчика, да не се превърне цифровия цифровия дневен ред в някакво коледно дърво, нещо твърде безкрайно, безширно. Такива цифрови програми има много. И аз разбирам това, че той се съсредоточава конкретно върху един проблем, в случая роуминга, но независимо от това, аз като докладчих сянка също трябва да поддържам връзката между различните части на цифровия дневен ред, на цифровата програма, скоростния интернет или нещо друго. Всичко това е свързано с роуминга. Това е една платформа и разбира се, това е нещо, това е много важно обновяване на публичния сектор, е, тези услуги, които се развият изключително бързо. Затова съм много доволен този, това споразумение да бъде е, осъществено и съм готов да помогна, доколкото ми позволяват възможностите, да намерим точната среда, златната среда в е, тази цифрова програма и съм съгласен, разбира се, да се спираме върху роуминга, без разбира се да забравяме и останалите аспекти, които са свързани с всичко това. И благодаря за чудесното сътрудничество. Сигурен съм, че ще успеем да постигнем тази цел, т.е. да подкрепим, доколкото е възможно, растежа, мобилността и разбира се, роуминга е част от всичко това, защото това позволява да преодолеем някои препятствия, които все още съществуват, защото потребителите не могат да разберат, защото, не могат да разберат защо трябва да плащат различни тарифи, когато са в съседната страна. Така че аз съм готов да сътруднича, за да може този проблем да бъде разрешен, колкото и да е сложен. Благодаря, госпожо. Благодаря и последното изявление. И колега Токман. Um, Благодаря много. Искам да поздравя докладчика с резултата, който скоро ще се появи. Вярвам, че той ще бъде добър, надявам се, защото знаем какво правим по отношение на дигиталната, на, на цифровата програма, цифровия дневен ред. Искаме не само да подпомагаме телекомите, този сектор, но нашия успех по отношение на цифровизацията определя дългосрочната ни продуктивност и економиката като цяло. Това е важно, аз така вярвам. И го казвам, защото. I say this because... Казвам го, защото това, което правим ние тук, не трябва да бъде повторение на всички тези неща, които казваме, когато обясняваме, че искаме да излезем от кризата и да изградим економиката. Ние искаме да бъдем водеща економика и поради тази причина трябва да взимаме решения, които ще ни позволят да имаме тази водеща позиция. И ми се струва, че тази област, този сектор е от ключово значение за всичко, което трябва да направим във връзка с бъдещата економика и бъдещето ни общество. Ако след 10 години погледнем назад, никой не знаеше какво ще се случи с дигиталната економика, с услугите, ако си говорим за приложенията, за всички тези неща, които много бързо се развиха. Никой не знаеше за тях и а, трябва да бъдем напълно наясно, че ние не можем да прогнозираме какво ще се случи след 10 години. Можем да си подберем какво бихме искали да се случи, защото това ще определи обществото ни като цяло. Затова ми се струва, че ако искаме да сме най-добрите, трябва да си осигурим този успех. И това зависи от две неща. Две неща, които са ключови и които мисля, че можем да намерим в резолюцията. Първото е да гарантираме, че имаме единен пазар на телеком услугите. Безумно е, че повечето че въпреки, че имаме много динамична економика и толкова много телекоми, Имаме 27 отделни пазара, нещата са фрагментирани и това ни поставя в неизгодна позиция спрямо други части от света. Изглежда, че а, ние решаваме да бъдем в тази неизгодна позиция, ако не направим нищо, за да излезем от нея. Тази година ще има също толкова много абонамента за мобилни услуги, колкото хора има, което показва, че се променя економиката и конкуренция ще има тук дори повече, отколкото в други части на света. Има едно нещо, което може да е водещо за промяната и това е да гарантираме, че има един телеком маркет, що се отнася до оператори и мрежи и това ще определи какво ще решим по отношение на политиката в този сектор. Искаме да отворим чистата за 700 МГц за тези оператори, които работят в цяла Европа. В момента, в който отворим тази частота, ще можем да имаме различни корпорации и ще имаме 4, 5, 6 общ европейски оператор, Това ще промени нещата с роуминга, фундаментално ще промени целия телеком сектор и ще промени и нашата економика. Можем да решим да направим това, а можем да решим и да не го правим. Това е свързано и с още нещо. Имаме, е, трябва да имаме единен телеком маркет, но също така трябва да имаме най-добрите мощности, най-добрите най добрия капацитет, за да може да имаме най-добрите продукти, най-добрата продуктивност и най-добрите нововведения. По този начин трябва да а, гарантираме, че няма дерогации за отваряне на 800 херца. Това е реалността. Ако го направим и това трябва да го направим и в а, доклада Цановски, там където става въпрос за широколентови обхват, трябва да имаме 1 гигабайт като основен капацитет и 100 мегабайта за навсякъде другаде. По този начин ще можем да създадем истинска възможност да бъдем водещата економика. Що се отнася до развитието на телекомите, цифровата економика, това ще доведе до конкурентоспособност, до нова работни места. Това е лесно, но и сложно. Много е важно това да бъде част от резолюцията и за това ви поздравявам от сега, защото предполагам, че това ще бъде част от нея. Благодаря ви. се. Благодаря, господин Окмар. Искам да се извиня, ако нямах възможност да слушам докладчика. Всъщност ние в момента организираме списъка с хората, които искат да се изкажат. Сега ще дадем, ще дадем извинявайте, думата на комисията и след това на докладчика за заключителната част. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Uh, ние с интерес прочетохме проекто резолюцията и с интерес изслушах и изказванията тук в залата. Разбира се, роумингът е един крещящ пример за липста на единен пазар. Съвсем наскоро обсъждахме отново роуминга, тогава когато говорихме за пакета за роуминга. И ние сме уверени, че с мерките за роуминга ще постигнем резултата и то надявам се много скоро. Последните мерки на регламента за роуминга влизат в сила следващата година. С особен интерес изслушахме, че това изисква постигането на един общ пазар на телеком услугите, изисква други мерки, цял спектър от мерки и а, развитие на инвестициите, засилване на инвестициите. Въпреки, че роуминга е един такъв основен пример за липса на единен пазар, той трябва да се разглежда като част от мерките, които са необходими, за да постигнем единен вътрешен пазар. Uh, uh, Правилата за роуминг съществуват. Decided and, and determined in the regulation will kick in, kick in next year and uh, we Мерките ще влезнат в сила следващата година и надяваме се, те ще доведат до а, изчезването на роуминга от Европа. За да се случи обаче това, трябва да въведем мерки за пълното завършване на единния пазар и това е една от тях. Ще предприемем силни мерки. Благодаря. Преди да дам думата отново на докладчика за неговите заключения, искам да ви кажа, че Края за внасяне на изменение 16 юни 12 часа. Сега ви давам думата за... Извинявайте. Имах преди 6 юни, а не 16 юни. Благодаря. И така съм в една много привилегирована ситуация, защото съм съгласен с всичко, което беше казано. Радвам се, за това, че госпожа Кастилио, която за съжаление трябваше да ни напусне, защото има задължение в рамките на друга комисия, даде своята пълна подкрепа за моята идея, т.е. една целева резолюция. Разбира се, тази резолюция трябва да бъде вписана в по-широка рамка. Аз съм напълно съгласен с приоритети, които бяха определени госпожа Кастилио. Много е важно да се изпрати ясно послание до държавите членки. едно, беше взето едно абсолютно неразбираемо решение, с други думи, да се намалят инвестициите в електронните инфраструктури. Инфра Съгласен съм също с колегата Елис. Всичко, което се казва основно дематериализираната компютърна дейност и така нататък, всичко това го казах в своя увод. Много е важно да си дава, дадем сметка, че това са теми, които вече сме разглеждали в доста много предишни доклади. Разбира се, винаги може да припомним това, което сме казали, но, както казах, трябва да избегнем такава резолюция коледно дърво. И така, стигам до това, което каза господин Окмарк. Аз реших да се съсредоточа, съсредоточа върху темата за роуминга, защото това е наистина символа на това, което не вали в Европа. Ние нямаме пазар за операторите, нямаме един пазар за мрежите също. И това е нещо, за което е, многократно сме говорили по време на преговорите относно спектъра. И тук е, комисията беше чудесен партньор по време на тези преговори, но със съжаление трябва да си признаем, че държавите членки не желаят да вземат решението, което се налага решението, което би ни позволило да бъдем конкурентно способни и да имаме един пазар. И това е много важно, което каза господин Окмар. Трябва действително тази тема да се впише. И тази мрежа 700 МГц, трябва да говорим за това, въпреки че широката общественост не е запозната, но е важно. Освен това, намаленията, които се налагат от държавите членки относно инвестициите за инфраструктурите. Трябва да говорим също и за вътрешния пазар. А роуминг е истински добър пример за това, което ние още не сме работили. За това предлагам да упражним максимален натиск върху държавите членки, за да може те да видят какъв е потенциала за растеж, е, мобилност и е, е, заетост, ако искат да действат, да създадем нещо общо, а не само да се сведем до е, краткосрочна политика в национален мащаб. Мисля, че ще постигнем една много добре истинска целева резолюция и разчитам на вашата помощ. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, колега Роди. И сега преминаваме към следващата точка на дневния ред за добро действие на вътрешния пазар на енергетиката. Колегата Бузик има думата. Благодаря, госпожо председател. Да. Е, говорихме за цифровия дневен ред, за общия пазар в цифровата област. Сега да видим общият енергиен пазар. Госпожи и господа, това бе почти единствената тема, с която се занима състоялия се миналата седмица Европейски съвет, наред с данъците. И а, въпросът тук е за намаляване на цените, за да повишим своята конкурентна способност. Е, Себестойността на продукцията в значителна степен зависи от цената на енергоисточниците. И това е голямо предизвикателство за европейската економика. Вторият момент е за енергийната сигурност. И това е темата на доклада. За един общ енергиен пазар сигурни енергийни доставки, достъпни цени, способност и противодействие на вредата за околната среда, в това число изменението на климата. Вече на два пъти обсъдихме всичко това и аз няма да се впускам в подробности. Мисля, че вече сме на етап, на който можем да се обединим около компромисни изменения. Общо са внесени 467 изменения и допълнения и това е обичайно за подобен доклад. Винаги измененията са се движили между 400 и 500. Благодаря на колегите, внесли измененията и допълненията и с това искам да кажа, че те със сигурност ще обогатят съдържанието на доклада. Сега вече, след като разполагам с измененията, мога да се върна назад към собствения си първоначален текст и да видя наистина как той може да бъде обогатен. Впрочем, в тези стотици изменения не се повдигат възражения срещу основните теми, основните направления на доклада за създаването на общ енергиен пазар към 2015 година. това отношение позицията на Европейския парламент е в съзвучие с заключение на Европейския съвет още от 2011 година. Този срок 2015 е, е зададен още тогава. Но държавите членки трябва да бъдат най-вече активни в случая. Имам подробна нормативна уредба, директиви и регламенти. Европейската комисия бе много енергична. Тук трябва да споменем най-вече третият нормативен пакет за изменението на климата. Но сега е, работата на държавите членки. Така, аз сега съм изготвил 35 компромисни изменения, е, мнението ви, за които бих искал да чуя. Все още се договаряме с докладчиците в Сянка. След две седмици е насрочено следващото ни съвещание с тях, това в Страсбург. Утре трябваше да гласуваме моя доклад тук, но езиковия превод на измененията позакъсня. Така че различните езикови версии стигнаха до нас едва миналата седмица и докладчиците в сянка любезно и единодушно приеха да отложим гласуването до 20 юни. Значи време имаме още, но, но ни предстои сериозна работа по прецизиране на измененият. Както казах, 35 общо компромисни изменения имаме вече. Няма да е, описвам всяко едно по-отделно, бих е, искал да чуя вашите бележки, е, които след това да сведа до знанието на докладчиците в Сянка. А и е, от сега и вече ви, ви дължа благодарност за детайлния подход към доклада, който е много полезен. В четвъртък сутринта в 9 часа ще имаме изслушване посветено на въпроса. Това на 6 юни, след 8 дена, на 6 юни, четвъртък сутринта, ще имаме изслушване с експерти в присъствието на комисаря за енергетиката Етингер. И това, че самият комисар ще присъства на нашето изслушване е, е недвусмислено свидетелство за значението, което той отдава на нашия принос. Докладът ми е отчетливо разделен на две части. В първата се представя анализ на положението и се очертават представи за пазара от гледната точка на потребителите, както битови, така и е, търговско-промишлени. Това е, това е първата част от доклада. Освен това съм посочил най-сериозните проблеми или, или възраженията, които имаме срещу сегашното състояние на пазара. Във втората част на доклада са изброени всички действия, които следва да предприеме Европейската комисия, националните регулиращи органи, изпълнителните власти в държавите членки, инвестиционната общност. Всичко, което е необходимо да бъде направено съответно от всеки го, за да задейства интегрирания пазар. Впрочем, в първата част се предлагат и някои действия. И някои от измененията са свързани с тази част от доклада. Значи казваме, пазарът не функционира добре. Ам, това, това са основните възражения и, и е, на мен ми се струва, че тези изменения би трябвало да засягат в втората част от доклада. Предвид е, системната разлика, която съм въвел. Първа аналитична част и, и втора с препоръки. И ако вашите изменения са свързани с действия на държавите членки, надявам се да не възразите, то те е, трябва да фигурират във втората част. Днес беше срокът, впрочем, не всичко е стигнало до, до, до мен все още, но госпожа Юдит Меркец, между другите, ми, ми изпрати своите бележки, доста доброжелателни, трябва да кажа. Други смятат, че трудно бихме се споразумели по, по други въпроси. Господин Хайнц Роде също коментира, но според мен е на лице широка подкрепа за извършеното от нас до сега. Аз съм готов, разбира се, да продължим днес дискусията и аз интерес очаквам вашите изказвания. Имам ги всички тук, всички тези компромисни изменения и аз ръчно ще нанеса е, всички ваши устни изменения, ако желаете да направите такива днес. Благодаря. Благодаря ви, господин Бузек. А сега нека чуем докладчика в сянка, колегата Роде. Да, да, благодаря. Първо, благодаря ви, господин Бузек, за извършената работа по компромисните изменения. Според мен вие сте се справил отлично. Предлагате няколко компромисни изменения, които могат да се ползват широката подкрепа на политическите групи в парламент. Няма да коментирам подробно компромисните изменения, сега само ще подчертая два аспекта. Първо, удовлетворен съм от това, че се е, отправя призив за е, прозрачност на регулаторите и хармонизация на дейността им по 35-та точка. Въпрос за системните оператори, прочим. Това е от жизнено важно значение за един общ презграничен енергиен пазар. На второ място компромисното изменение по 11-та точка от доклада. В тази 11-та точка се говори за необходимостта от влагане на капитали – в инфраструктурата и в създаването на една стабилна и дружелюбна за отрасъла регулаторна рамка. В 188 изменение, внесено от мен, аз предлагам, без да се възпрепятства действието на вътрешния пазар, пенсионните фондове и други институционални инвеститори да имат възможност да инвестират в енергийния пренос. Много ще бъда удовлетворен, ако докладчикът помисли да включи този аспект в компромисното изменение по 11-та точка. На какви основания? Както знаете, сегашното тълкуване на комисията на правилата за вертикална е, диференциация възпрепятства инвестициите на пенсионни и други институционални инвеститори в пренос. Например, когато е, инвеститорите са инвестирали в възобновяеми енергийни технологии, като например крайбрежните вятърно-генераторни стопанства. Подобен подход на комисията крайно вреди на е, капиталовото обезпечаване на инфраструктурата. Знаем колко е важно то. И ние трябва да, да отворим вратите за едновременното инвестиране от страна на институционалните инвеститори е, в е, производството на електроенергия и е, в преноса й. И по 188 изменение ние призоваваме комисията да разработи насоки с оглед на съответното законодателство, разбира се, така че институционалните инвеститори да могат да инвестират и в <clears throat> производството и в преноса. Благодаря ви, господин Бузик, предварително за готовността да помислите за включването на този мой текст, компромисното изменение и приключвам отново с благодарност към вас и вашите колеги докладчици в Сянка. Благодаря, господин Роде. Сега давам думата на колегата Турнес. Благодаря. Първо искам да благодаря на Джеси и на неговия екип за начина по който подходиха към доклада. Те наистина се постараха да постигнат най-широк компромис. Искам да се върна към нещо, което казах по-рано. По отношение на гъста, и мисля, че всички тук трябва да разберем, основната разлика между а, разлика, основната разлика в цените между Европейския съюз и САЩ е, че не, че цените са паднали в САЩ, а че цените на гъста са се вдигнали в Европа. Трябва да разгледате статистическите данни между 2009 година, 2008 година и сега. Цената нарастването на цената в Европа е по-голямо, отколкото намаляването на цената в САЩ. Единствено начин, по който може да го обясним е индексацията на цената на петрола. Тази индексация може би е имала своето историческо основание през 70-те години, когато се е смятало, че гъста ще замени петрола при производството на електричество. През 70-те години наистина тази сектор се е основавал на петрола. Днес по-малко от 1% от електричеството се произвежда от а, петрол. Поради тази причина смятам, че в нашия доклад трябва да стане пределно ясно, че този подход в Европа трябва да бъде прека... прекратен. Няма нужда да търсим връзка между пазара на гъста и пазара на петрола. Нашите потребители плащат милиарди евро заради тази индексация, свързана с цената на петрола. Някой ден трябва да поставим въпроса на главна дирекция конкуренция. Защо? Все още смятаме, че тази индексация е закона. Защо ние в Европа приемаме, че а, тези индекси за цената на петрола все още са част от договорите. Ако можем да докажем, че това е незаконно, ще спести милиарди евро на европейския потребител. Мисля, че това трябва да е пределно ясно в доклада. После пазара на едро на електричество има нещо озадачаващо и ще го обясня от гледна точка на Германия. Ние имаме цена за обмен, която а, падна, преди беше 70 евро, сега е 40 евро. Consumer in Germany has 40% of its bill is purchase. 40% от сметката в Германия е закупуването на електричество, всичко останало е разходи по преноса за мрежата и данъци. Тоест, въпреки, че цената всъщност тези 40% почти паднаха на половина. Крайният потребител в Германия не вижда никакво намаляване на неговата сметка, на тази част от сметката. И това е валидно не само за Германия, валидно и за Обединеното кралство и за други страни. Тоест ние се намираме в една ситуация, в която в момента, в който цените на пазара на едро, когато те се вдигнат, се увеличава сметка на крайния потребител, когато паднат, тя не се намалява. Тоест милиарди евро изчезват, милиарди евро, от които биха могли да се възползват потребителите, изчезват в джобовете на търговците. Тези, които купуват на едро, на ниска цена и продължават да продават на висока цена на крайния потребител. Това е въпрос, който трябва да разгледаме в този доклад. Не можем да продължим да го приемаме, защото един ден а, потребителите ще казват, този пазар не е честен, той не играе в наша полза. По още нещо трябва да постигне много труден баланс. Разбира се, всички искаме възможно най-ниска цена за единица по отношение на електричеството. Освен това имаме натиск от енергоемките индустрии. Те ни казват, дайте ни електричество за 20-30 евро за мегаватт час. Ако ние позволим това, трябва да осъзнаваме ясно, че 30-40-50% от потреблението на енергия ще се разпродадат още на това ниво и тогава някой друг ще трябва да плати за реинвестицията, която е необходима в европейския енергиен пазар, защото трябва да заменим, както знаете, голяма част от енергодобиващите предприятия през следващите 20 години и а, ние всички знаем, че модернизацията на мрежата за електропренос трябва да бъде направена. Така че се оказваме в един конфликт между обещанията си за много ниска цена за единица електричество и също но не можем да намерим никой инвеститор, ако все пак няма печалба в този сектор. Е. Равновесието се пази трудно и мисля, че това е нещо, което също трябва да бъде добре отразено в доклада. Благодаря ви много. Благодаря, господин Турмеш. Малко изгубихме контрол над времето, за което искам да се извиня на другите колеги. Приключихме с изказаните на докладците в сянка. Нека сега дадем думата на другите колеги. Давам думата на колегата Малачида за две минути. Благодаря, госпожо председател. В много изменения се казва, че документа е много важен. Искам да благодаря на докладчика. защото този документ е от особено значение за онези държави членки, които нямат альтернативи, нямат а, избор. За да отговоря на въпрос на колегата Търмес, защо сме разрешили индексация спрямо цените на петрола, отговорът е много прост. Десетилетия наред тези държави бяха свързани или по-скоро бяха ограничавани от двустранни споразумения. Спомням се един случай, в който имаше газова връзка за 47 години и може би някои страни получават намаляване от даден доставчик, да речем от Русия, и те не се интересуват от това, че цените спадат в други страни, тъй като тяхното производство може да стане по-конкурентно способно. Те имат съглашения за по-низки цени но сега виждаме, че цената на продукцията се покачва. Няма много забележки по отношение на този документ. Той е наистина добър. Идеята е, че инициативата трябва да идва не само от страна на държавите членки, но за в бъдеще трябва да идва такава инициатива и от комисията. Тя трябва да бъде посредник, медиатор, защото все още имаме конкуренция, която не сме а, ликвидирали, тъй като все още не сме създали връзките. Имаме различни цени на енергията. Трябва да се върнем отново на това. Документът ще се измени от практиката за в бъдеще. Когато се създаде този пазар за енергия, тогава ще можем всички с облегчение да си поемем глътка въздух, да не се борим с конкуренция и да нямаме тези проблеми, които имаме сега. Очаквам комисията да участва в тези дискусии и вярвам, че ще постигнем практическото изпълнение на този документ за в бъдеще. Благодаря. Благодаря много, госпожо председател. Искам да благодаря и аз много сърдечно на докладчика, защото много от многобройните ми изменения са включени в текста. Мисля, че дойде момента, в който трябва да отправим ясно послание към държавите членки, да използваме ясни формулировки, с които да кажем, че някои компоненти от пакета вече трябва да бъдат изпълнени. Това се появява много ясно като послание в документа на докладчика. Това, което не можем да приемем, е, че не са взети предвид по правилен начин последствията от националната енергийна политика. Например, въпросите свързани с независимостта на регулаторния орган, това е от изключително значение. Ако видим по какъв начин се развиват цените, ето защо тази тема е от изключително значение, трябва да бъде отразена. Електрическите компании и националните интереси са от изключително значение, но също така е много важно да има регулиране от гледна точка на потребителите. В компромисния вариант много се говори за засилване на европейския аспект и това е много добре. Дали става въпрос за сближаване на поддържащите системи или за модернизация на външната политика по отношение на енергията. Всички тези неща са важни и имат добро въздействие върху енергията в Европейския съюз. С особено задоволство отбелязвам, че има елементи, с които се засилва ролята на възобновяемата енергия. Както знаеме, настоящата инфраструктура за пренос е, за пренос, извинявайте, е построена от гледна точка на традиционните енергоисточници. И е много важно да имаме така наречената смарт или интелигентна преносна мрежа. Това е и предизвикателство пред нас. Ето защо искам много да ви благодаря за това, че всички тези аспекти са залегнали като част от компромисния текст. Надявам се, че е, ще може да продължим работа по този много положителен доклад. Благодаря, господин Ланг, господин Чичестър. Благодаря, госпожо председател. Аз се изказвам от името на господин Шимански, който е докладчик сянка от името на консерватори и реформисти. Той се извинява, че не може да присъства. Бе наложено да се върне в Полша. И Ержи Бузек, внимавай, кой знае какви ги върши Шимански в твое отсъствие. Сега, е, ние общо взето подкрепяме е, доклада. Благодарим за извършената докладчика работа с четири резерви. Първо, е, прехода от регулирани цени към свободна конкуренция. Нашият съдокладчик настоява за постепенен, на не бърз преход за да се умекоти въздействието върху потребителите. Второ, което иска нашият съдокладчик е да не се настоява прекалено твърдо на въвеждането на пазари на мощност от държавите членки. Това е един изключително важен механизъм за подкрепа на възобновяемите енергоисточници. Е, на трето място разумните измерителни уреди. Всички ги подкрепяме, отлична идея, но е важно, мисля, да, да разясним е, и да е, убедим е, потребителите, че ще е от тях на полза да платят за тези електромери, понеже те ще трябва да платят за тях. И накрая нашият съдокладчик желая да се подчертае ролята на природния газ като резервен вариант на възобновяемата енергия. Това е. Благодаря. Благодаря, ви право да има думата. Благодаря, госпожо. Благодаря и на докладчикът Бозек. Исках просто да подчертая, че е, има развитие в инфраструктурите и това развитие правят от е, пазара на енергията нещо действително европейско. свръх мрежата, т.е. една изключително ефикасна мрежа за транспортна енергия, е, което мрежа трябва да бъде осъществена във възможно най-скоро време, ще позволява да се използва при пълен капацитет всичките форми на енергия. И в този момент вече ще може да прибягваме не към Замя... Може направо да мислим за замяната с един пример. С този вид мрежа ще може да извършим една статистическа компенсация на всичките ветрови, ветрогенераторни генераторни станции. Тогава тази енергия ще може да бъде използвана успоредно на електроенергия, добита от вецовете. Така че това е нещо като бакъп, бекъп на тази, този вид енергия. И инфраструктурите в известен смисъл ни принуждават да бъдем действително европейци. А що се отнася до природния газ, Трябва да помислим за инфраструктурите за съхраняване, за складиране и да видим каква е гъвкавостта, която ще ни позволи е, природния газ. Може да говорим за съвместно е, за добив е, на електроенергия и едновременно е, топлоенергия и да, по този начин да превърнем е, мрежата по-гъвкава, нещо което в момента не съществува. И ако разбира се това се извършва на европейско равнище, това ще даде е, по, повече смисъл на, всички, на всичко това. И заключението е, че ние трябва действително да насърчаваме инвестициите на европейско равнище. Те са необходими, това са е, инвестиции, за които не може да се съжалява и ако те бъдат извършени по-скоро, те ще помогнат да излезем по-бързо от е, настоящата економическа криза. Благодаря на вас. И Видал Куадрас, Благодаря, госпожо председател. Бих искал да и аз да приветствам колег, колегата. Вече имах възможност е, да го поздравя веднъж. Поздравявам Ержи Юзик е, по чудесната работа, която е извършена по този доклад. Жалко е, че през 2013 все още все още нямаме не сме постигнали целите на този вътрешен пазар на енергетиката. Приех в е, е, своето бюро е, председателя на Руската дума, и който ми каза, че привържен на това да бъде разделена енергетиката от политиката и аз казах, че съм напълно съгласен с него. Следователно, това е въпрос на стратегическа необходимост. Вие разбрахте много добре. Колегите реагират добре на всичко това. И, както казах, това е стратегическа необходимост за нас всичките европейци. Вътрешният пазар на енергетиката трябва да бъде осъществен. Говори се за възобновимите енергии, говори се за различни проекти. Това води до повишено настроение, ентусиазъм и е много жалко, че в някои страни сме стигнали до дефицит от 25 милиарда, които се опитваме да разпределим между държавите, потребителите и предприятията. Като дебатът е, не води до особени резултати, губиме конкурентоспособност, така че вътрешния пазар на природните природния газ, на електричеството, на възобновяемите енергийни източници. Са... Това е нещо много важно и докладът на господин Бозек ще бъде основен за вървене напред по тази, този път. Благодаря на Меркис. Благодаря колегата Меркис. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че а, не можах да се изкажа, когато беше ред на докладчиците в сянка. Гласувах в друга комисия. Сега, благодаря на колегата Бузек за положените усилия, за много тясното взаимодействие, не само с нашата политическа група, и общо. Първите компромисни изменения изглеждат много обещаващи. Е, определено е, значение се отдава на правата на потребителите и всички сме наясно, че вътрешния пазар трябва да е в интерес на потребителите. Много значение се отдава на гъвкавостта, на капиталоложението в инфраструктурата, на възобновяемите енергоисточници. Имам някои бележки по компромисните предложения на господин Бузек. Те първа ще трябва да, да ги изчистим в това число енергийната бедност е нещо, на която моята политическа група особено държи. Преодоляването на енергийната бедност и особено в Южна Европа по време на днешната криза е, трябва да бъде една от главните цели на вътрешния енергиен пазар. Енергийната бедност може да бъде е, преодоляна и на общо европейско равнище и с по-добър мисля успех, отколкото на национално. Опоменаването на неконвенционалните е, е, енергоисточници и на улавянето и съхранението на, на въглерода е, е спорно и мисля не би трябвало да, да фигурира в е, е, компромисните изменения. После трябва да се каже, че е, субсидирането на е, ядрената и на конвенционалната енергия, основана на изкопаеми енергоисточници, има отрицателен ефект. Ако ще работим към възобновяеми източници, ще трябва да премахнем тези субсидии, които опоручават пазара. По-нататък да изясним някои въпроси, свързани с разпределението на мощностите. Според мен други альтернативни решения би трябвало да бъдат е, пробвани първо, например по линия на гъвкавостта. Регулираните цени тук други колеги вече споменаха този въпрос, за някои държави и за някои от е, колегите депутати, това е много важно. Постепенното премахване на регулираните цени без отрицателни последици за потребителите. Въпросът е много щекотлив. Да, наистина, ние се стремим към реален пазар без фиксирани цени, но как да го постигнем без е, да без сътресения. Това е. е. И аз смятам и за напред с интерес и готовност да работя с останалите е, докладчици е, в Сянка и с господин Пулсик. Колегата Рансдорф има думата. Благодаря, госпожо председател. Само две неща. Докладът е отличен. Поздравления за господин Бузик. Много добре свършена работа. Но, две, две, две, две забележки имаме първо, интегрирания пазар и потребността от него. Големият проблем тук за интеграцията на енергийния пазар е проблемът за инфраструктурата. Изправени сме пред национални монополи в инфраструктурата, които имат поведението на, на феодални владетели – Изправени сме и пред вътрешни бариери, които трябва да бъдат преодолени. И от, от друга страна, ако говорим за възобновяемите енергоисточници, проблемът е, че няма инфраструктура до тях. И това е главното препятствие, мисля, в тази област. От друга страна е на лице проблема за връзката между е, газоснабдителните системи. Е, знаете, имаше, е, имаше възможност да се ползва да се заобиколи а, а, руския източник на газ, можеше през Беларус да се вземе, но, но нямаше а, е, инфраструктурна връзка. А вторият въпрос е за цените. Цените, които да са економически издържани. Аз не мога да се съглася, че ниската цена е економически е, безспорно. Знаем е, от миналото, че ефтините ресурси всъщност са възпрепятствали техническия е, напредък. Един отличен индийски историк, например, в своите изследвания доказва, че ефтините ресурси, с които разполага Индия, възпират научно-техническия напредък на тази страна. А ако се върнем пък към историята на Съветския съюз, мисля всички ще се уверим, че тази закономерност се потвърждава. Ефтини ресурси, бавен научно-технически прогрес. Така че трябва да потърсим някакъв баланс между поносимостта на цените от една страна и натискът, е, който оказва недостига на ресурси върху европейската промишленост. Ето това е. Така, благодаря. Колегата Оди накрая. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз, като всичките колеги, да се присъединя към поздравленията за Ержи и Бузик за огромната работа, която е извършена по този доклад и по-специално относно енергетиката и да му кажа, че е прав да прави тази промоция на Европейската общност, която и съжалявам, че Европейския съвет не запомни а, това и не даде силен сигнал на нашите държавни глави, които се събраха по този повод. Аз въведох едно изменение относно проблеми за, с финансирането на мрежите, защото виждаме, че каква, когато из, изходната ситуация като тази днес и крайната, където ще имаме континент с много източници, много потребители, геотермичната, слънчевата, газовата, вятърната енергия и така нататък. Разбира се, ще и това е финансирането на мрежите представлява сериозен проблем. И искам пред вас да изложа още веднъж тази идея, която през 20 век добре работи във Франция. Там финансирахме цялото електрифициране на, на, на, на селските области. Това е потребителите трябваше да изплащат много малко. След това ще се прави един инвестиционен фонд, за да може всеки европейски граждани, където и да е на европейска територия, това е всъщност принципа на равноправното третиране на всички граждани, тази идея, зная, че някои са против, но поне ако може да бъде проучена това, това финансиране, по-скоро, отколкото да си останем в рамките на големите идеи, че публичното финанси не са достатъчни и така нататък. Нали, инвестициите добре, но трябва да се плащат. Е, Европейската инвестиционна банка също ограничена в така че аз внесох това предложение или да се постигне някакъв компромис или поне това предложение да бъде разгледано като средство и начин за финансиране на мрежите. Това няма да бъде само за... Това може да бъде касае също и цифровите мрежи или защо да не да плаща се то такса за път, за пътни, като пътен данък, защо не се плаща и за ползването на другите мрежи. Благодаря и сега думата е на комисията Жан Пан. Uh, Благодаря, госпожо председател. Ние определено се присъединяваме към поздравленията, отправени към докладчика за отлично свършената работа. А благодарим и на всички участвали в съставянето на един силен текст, който първо недвусмислено посочва проблемите за довършването на вътрешния пазар, а в същото време ги анализира е, ясно е, и формулира е, недвусмислена позиция. Това е много важно за нас, за комисията. Ние сме привързани към по-нататъчната работа по вътрешния пазар. Това не подлежи на съмнение и ние не веднъж сме го доказвали. Но също така ясно е, че сме на етап, на който за да бъдат постигнати целите, и сроковете 2014-2015 е, вече сме постигнали онова, което лесно можеше да се постигне. Сега остават по-трудните неща. Било то от техническа гледна точка, те бяха засегнати тук в изказванията, било то от политическа гледна точка и, и, и съответно за преодоляването на тези по-тежки препятствия ще е необходимо усърдието на всички заинтересовани. Ние от своя страна няма да се поколебаем, но се нуждаем от политическата подкрепа на парламента. И ето защо един толкова силен, категоричен доклад е, е за нас от голямо значение. Няма да се спирам на отделните бележки, които чухме тук. Но ние, разбира се, ги записахме. Някои от нещата могат да, да, да се лишат лесно. В това число, например, това, което бе казано за нас, тълкуването, което дава комисията на вертикалното раздробяване и връзката с институционалните инвеститори – е, е, но, но ние сме готови да, да работим активно и да съдействаме на всички вас и, и най-вече, разбира се, на докладчика. Благодаря колегата Бузек за заключителни думи. Е, благодаря, уважаеми колеги. Много бяха бележките. Благодаря ви още веднъж за, за измененията, за проявената активност докладът трябва да стане отличен. Е, сега, съвършенството е, не е постижимо, но пък можем да се опитаме. Всичко съм отбелязал, което казахте. По въпроса за пенсионните фондове, най-напред. Е, труден е въпросът, защото тук решенията се вземат от държавите членки от друга страна от представителите на частни капитали. Най-малко частният инвеститор е, е правомощен да реши къде да инвестира. Нали? У нас, например, в Полша е, имаме големи, мощни пенсионни фондове, но предвид днешното законодателство още, те трудно биха могли да се насочат към подобни инвестиции. Но аз се отнасям с разбиране към идеята – Е, по-нататък подкрепата за премахване на, на всякакво фиксиране на цените е нещо много важно и аз го приемам, но не бива да забравяме, че договорите е, с доставчиците са е, подписани възоснова на действащото законодателство. Така че трудно може веднага да се пристъпи към предоговаряне. В поне една страна обаче това е сторено и тя може да ни служи за пример. Ние обаче се намираме в крайно слаби позиции за следващия договорен срок. Първият приключва към 2018 година. Започваме преговори за следващия договорен срок. Тогава вече е, е, е, и, и, и ще можем да започнем да предоговаряме и цените още за периода 13-18 година. Това е възможно, но няма да е лесно. Отношенията пазар на едро на дребно. Пазарната конкуренция може да ни помогне. Пълна конкуренция, свободен, добре свързан пазар. Това е главният ми отговор. или въпроса за капиталовложенията в инвестициите. И вече в тази връзка пазара на мощности. Ако се опрем на пазара на мощности, по-лесно ще насочим инвестициите, но това е решение, което трябва да се вземе и то няма да е лесно. И то обикновено се взема от държавите членки, такова едно решение. И трябва много внимателно да помислим. Ще настояваме ли за вземането на такива решения на нивото на Европейския съюз или Опасявам се, че подобна идея е, ще се натъкне на съпротива. Един много важен сигнал отправен от Литва. Знаем, че някои енергийни пазари са напълно затворени, отделени дори от Европейския съюз. Е, става въпрос за енергийни острови. И решението на Европейския съвет от 4 февруари 2011 година е, призовава за премахването на такива енергийни острови, да, хайде да кажем до 2015 година, да бъдем оптимисти. Аз дори съм готов да поместим отделна точка в доклада, посветена на случаите Литва, Естония, Латвия, вероятно и Португалия и, и Испания. От, отделен текст можем да включим, е, посветен на днешните енергийни острови. Наказаното от колегата Ланг. И, изцяло подкрепям казаното от вас. Нямам какво да добавя. Чайвс, е, да, ясни четири пункта не виждам повод за несъгласие. Всичко ще се сведе до формулировките. Разбира се, да, да потърсим добри формулировки, инак аз не, не успорвам позицията ви. А, по-накрая, Виторио, благодаря. Вие е, посочихте е, необходимостта от един е, стратегически енергийно-технологичен план за Европа. Ако говорим за високоефективни енергийни мрежи, то е, веднага можем да се сетим за една от индустриалните инициативи за реиндустриализация на Европа и, и, и би трябвало, според мен, без особени препятствия да, да, да свържем двете неща. Е, фундаменталните и приложните изследвания е, трябва да бъдат извършени в това отношение. Е, Алехо ти говори за енергийните острови, аз вече, вече казах, нямаме разногласие и аз съм, съм много ентусиазирано настроен към единния общия енергиен пазар трудни са нещата в Европейския съюз. Е, и, и, и ако направим така, че една от общите области на политиката на Европейския съюз да бъде енергийната, това би било много добре. Вижте какво е положението днес. Е, нали, е, енергийната политика е изключително важна за нашата конкурентоспособност, за благосъстоянието на нашите страни и ни би трябвало да настояваме Разбира се, в детайлите може да имаме разногласия, но, но мисля, общият подход е един. Госпожа Маркес, благодаря ви за вашето мнение. А тя не е вече тук. А, няма я колегата тук. А, но, но ще обсъдим евентуалните проблеми с нея. Колегата Рамсдорф, благодаря ви. Съгласен съм. Има разлика между цена и себестойност, разбира се. И, и мисля, вие начинахте този проблем, нали? Цена и себестойност не е едно и също, но... Малко философски проблема, така че двустранно вероятно бихме могли да го обсъдим. И накрая колегата Оди за инвестициите. Вашето предложение е доста ясно. Според мен не е възможно да попадне в компромисни изменения. Мисля да се гласува отделно и аз би го подкрепил. Много трудно ще влезе в компромисни изменения обаче. Това е, това е просто технически проблем. Благодаря ви още веднъж, уважаеми колеги. Е, беше много полезен този обмен на, на мисли за мен и през следващите 2-3 седмици ще трябва да работим упорито, за да оформим тези 35, вероятно и повече компромисни изменения, за да можем да гласуваме на 20 юни. Благодаря. Благодаря ви, колега Бозек. Ще гласуваме на 20 юни, както се каза вече. Виждам, че комисарят Таяни вече е тук. 15 минути per la replica al collega Buzek, ma adesso ci riorganizziamo. Va bene, grazie. Малко позакъсняхме, но, но сега надявам се да наваксаме. You must be ready, you see, to keep your headphones all the time.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 Chiedo ai colleghi di prendere posto, cominciamo. Скъпи колеги, моля да вземете местата си. Започваме веднага. Имаме удоволствието да приемем след нас комисарата Яни, заместник председател на комисията, той дойде да ни представи своите виждания в рамките на обмен на становища относно промишлеността в рамките на структурния диалог. Прего, комисарио, а лей, вице-президенте. Прего. Грация, cara президент. Относно отношението между комисията и парламента. Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да съм с вас тук в комисията за индустрията, за промишлеността и искам да ви е, държа в течение за последните събития с, съвета, в съвета по конкурентоспособност, конкурентоспособността и вечерята, която имах с министрите на промишлеността вчера в парламента. По време на дебата се очерта волята на всичките министри на промишлеността да засилят, както го поиска и парламент, и по-специално председателя Сантори, да засилят ролята на съвета по конкурентоспособността, за да може той да бъде алтер его на съвета Екофин. Говори се за макроекономика. Вярно е, че взимаме важни решения, но все пак трябва да подкрепим действителната економика чрез съвет, който да се занимава с микроекономиката. Ето защо решихме по време на вчерашното заседание, неформално заседание и формално днес, да подготвим Европейския съвет през февраля 2014 година за едно заседание, на неформалния съвет по промишлеността да се направят предложения пред държавните и правителствените глави. И предлагам също, като комисар по индустрията, да организираме и някои събития с генералната дирекция и с мен, разбира се, и да подготвим в парламента Европейския съвет през февруари 2014 година. Не може да пропуснем тази възможност да изпратим един, едно силно политическо послание за реиндустриализирането на Европа. Вчера го казах, тази сутрин пак го казах. на моите колеги министри, ако искаме да се справим с предизвикателство, което е кризата, като намалим а, публичния дълг, ние задължително ще трябва да засилим, да укрепим мрежата на вътрешния пазар на промишлеността и малките и средни предприятия, да имаме една истинска индустриална промишлена политика. <coughs> Обясних пред министрите на промишлеността, кои са основните насоки на комуникацията на комисията по индустриализирането на Европа. Говорихме за план за действие по повод предприемачеството. Обясних какво правят е, Task Force, е, тези групи по определение на приоритетните насоки. Обясних какви ще бъдат бъдещите инициативи, по-специално плана за действие за черната промишленост, черната металургия, пощавите. Благодарение на сътрудничеството на парламента, вие знаете всички, Европейския парламент участва на групите на високо равнище – представен от председателя Сантори Перес. Имаше и много представители на синдикатите, на промишлеността, комисаря и държавите членки. Комуникацията относно план за действие ще бъде представен на колегиума на 11 юни, ще бъде прият в Страсбург по време на пленарното заседание. Ще продължим да работим по плана за действие за автомобилите. Аз обясних как развиваме, как провеждаме нашите дейности в рамките на Leadership 2015, също използваме Leadership 2020 за корабостроителната промишленост. Обясних на министрите на промишлеността какви са предложенията, които комисията прави в регламента за безопасността и сигурността на продуктите, надзора на пазара и проследимостта на продукти и и продуктите, произведени в Европейския съюз. Уведомих също и министрите за съвещанието, което комисията ще организира на 6 юни. Единият от е, говорителите ще бъде президента на вашата комисия Сартори. И както виждате, ние работим по подготовката на този съвет. Разбира се, ще бъдат разгледани много, много въпроси, особено с, свързани с е, цените на енергията, което е много важно за конкурентоспособността. Говорихме и вчера и днес по този въпрос. Друг проблем, който се очерта, Eh, quantomeno valutare използване на шистовите газове, шистовия газ от е, щатите и възможностите, които съществуват в тази област. И целта на всички дейности е да сключим един пакт за промишлеността, и от политическа гледна точка е много важно съвета е, по конкурентоспособността се превърне в истински съвет по промишлеността, така че всичко това трябва да позволи на Европа да бъде много по-конкурентно способна. Предвид именно предизвикателствата, които ни очакват. И аз съм сигурен, че Европейския съвет ще ни подкрепи за да постигнем тези 20% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз преди края на 2020 година, чрез промишлена политика, която да помага особено на малките и средни предприятия. По време на съвещанието днес за съвета говорихме за промишлената политика, за корабостроителната промишленост и проведохме дебат по, за Косме. Благодаря още веднъж на парламента за подкрепата, която оказа на позицията на Европейската комисия. От политическа гледна точка резултатът е изключително важен, според мен. Ние изпращаме едно ясно послание на малките и средни предприятия, те да има доверие в нас и им обясняваме как ние имаме доверие в тях. Независимо, че бюджета, който е не е много голям, но все пак има сътрудничество между комисията и парламента, което е, беше подкрепено и от държавите членки, въпреки че имаше тук там някои дребни проблеми, свързани с комуникацията. И би казал, че ние сме ние успяхме да постигнем нашите цели. По време на днешния дебат също се спряхме на капит... рисковия капитал. Председателят Утен представи работата на неформалното съвещание в Дъблин, което е един форум за финансиране на малките средни предприятия, който се проведе едновременно с това. И ние е, се спряхме върху рисковия капитал, който според нас трябва да бъде е, използван по-добре в Европа. Ако Нямате нищо против, тъй като говорихме за план за действие в различните сектори. Искам, искам да говоря за плана, който е прият до 2020 година. Трябва да се подкрепят иновациите, трябва отпечатъка върху околната среда на автомобилната промишленост да бъде намален, трябва да помогнем на автомобилната промишленост в рамките на мрежите 2020 години за иновации. И освен това трябва да въведем търговска политика, която да не бъде наивна. Тук не става дума да бъдем протекционизми, но трябва да защитаваме нашите интереси в преговорите и с Япония, и с Штатите. По време с преговорите с Япония трябва да бъде проведен един тест на конкурентоспособност преди да се подпише споразумение за да не бъде ощетена европейската автомобилна промишленост. Имаме нужда от интелигентна регламентация, която да не претоварва изключително много промишлеността, предвид именно настоящата економическа криза. Планът за действие 2020 трябва да помогне за превъзлагане на същата криза и е, е, да регулира взаимозаместта между промишлеността, в производителите, различните производители в автомобилната промишленост, където не се забелязват много иновации. Освен това, благодарение на стратегията, за 2020, трябва да има координирана стратегия между националните власти, синдикатите и европейските институции. И това, което ще не може да направи комисията е да се избегнат изкривявания на пазара и на конкуренцията предвид реструктурирането в държавите членки. Ние предлагаме рединамизиране на Task Force, да следим отблизо закриванията или през реструктурирането на автомобилните заводи. До сега, може би, това не е вземано много на сериозно. Освен това, те са се определят на по-добрите практики. Сътрудничество с представителите на регионите, където най-вече се установява тази автомобилна промишленост и всички заинтересовани страни трябва да участват в диалога, включително и социалните партньори. И като говорим все пак и за бюджета на Европейския съюз, ние сме изправени пред един общо европейски промишлен пазар, който има трудности. Не във всички държави членки нещата да са еднакви и най-добрият начин да се преборим срещу тези трудности е да координираме по-добре националните е и европейските инструменти за това. Има така облаци, които се очертават на хоризонта, например фонда за приспособяване към модернизациите, така че трябва много да внимаваме. Нещо друго, за което не говорихме днес, но искам все пак да ви държа течение. Необходимо е да се постави рич на масата. Направихме една комуникация от 5 февруари. Комисията отиде отвъд своите задължения и извърши оценка на целите на РИЧ, като се вземаха под внимание всичките административни разходи и иновациите, по-специално в малки и средни предприятия. Най-важното заключение е, че РИЧ работи. Преценихме и рисковете, които са свързани с настоящите проблеми това се потвърди от Евробарометър, който казва, че 61% от европейците считат, че химическите вещества са по-сигурни днес, отколкото при 10 години. Така че да се гарантира предвидимостта и стабилността на нормативната уредба, предлагаме да не се променя радикално системата на е, системата РИЧ. Независимо от това, нашата оценка позволи да, откри, да, да подчертаем някои изисквания за подобряване. Дадохме и препоръки, рич да се прилага за всички. Например, трябва да се намали финансовото и административното време на малките и средни предприятия, за да им помогнем да изпълнят своите задължения. И комисията прие наскоро изменение на регламента, чрез които малките и средни предприятия ще могат да ползват е, намаления, които са от 35 до 95% е, на сумите, които трябва да бъдат е, изплащани за регистриране и 25 до 90% за когато става дума за разрешителни издавани разрешителни. Необходимо е също да се подобрят досиятата за регистрация, трябва да се използват също и повече осигурени файлове, за да се справим с рисковете. Друга важна тема определението за малки и средни предприятия, което беше предмет на много дебати. Искам да ви кажа, че комисията реши да не изменя настоящата дефиниция за малко и средно предприятие. Това е дефиниция, която обхваща повече от 99% от е, предприятията и почти 3 четвърти от е, Европейския съюз, що се отнася до работните места беше разгледани, бяха разгледани е, резултатите от е, едно независимо проучване и няма да променяме нещата. Консултирахме много така обширно асоциациите на предприятия и може да си представим, че те все пак може да има някои обяснения, за да се изяснения, за да се избегнат грешки. Мислим дали да не добавим на наръчника в наръчника определението за малки и средни предприятия. Дали да не променим малко нашия сайт за въпроси и отговори, който касае този, тази тема. Това беше докладът, който мога да предам на председателката Сантори. И ако иска, тя може да го раздаде на членовете на комисията. За Косме споменах вече политиката в космическата политика беше приета една комуникация, което е много, много важен етап за развитието на цялата космическа политика на Европейския съюз като стратегически промишлен сектор. И благодарение на решенията, които бяха взети през февруари от съвета, повече от 11 милиарда евро ще могат да бъдат посветени за сектора за космическите а, изследвания. Това е много чувствителна сума. Това е два пъти повече от това, което се предвиждаше годишно. Това са немалко пари, една четвърт от целия оборот на сектора. И нашата комуникация определи пет цели за бъдеще. Трябва правна рамка, солидни материални основи за подкрепата на участието на малки целени предприятия, Трето, трябва да подкрепим конкурентоспособността на, на космическата технология в Европа, да насърчаваме сектора да бъде по-рентабилен. Четвърто, трябва да се развиват приложенията и да се избегне технологическата зависимост и да се гарантира самостоятелна космическа промишленост. Може да говорим набързо и за Галилей. Нашата цел е да въведем, да пуснем 18 сателита от 2014 година, да осигурим първите услуги от края на 2014 година. С други думи, за много малки и средни предприятия това означава, че те ще имат възможност да действат в рамките на транспорта, риболова, здравеопазването, транспорт и така нататък. Всичко това го знаете, но щом разполагаме с фондовете новата многогодишна финансова рамка, ще можем да преминем към е, за купуване на сателитите и приемниците на наземните приемници. Ще стигнем до 30 сателита. Оперативното управление Галео ще бъде прехвърлено на агенция GMSS. Коперник съветът реши да включи финансирането на Коперник в годишна финансова рамка до 2020 година. Все още работата не е приключена в съвета, но съм сигурен, че финансирането няма да бъде поставено под въпрос. Що се отнася до Комперник, днес в комисията приема нов регламент, който ще бъде предаден, разбира се, на парламента и на съвета. Текстът е, определя по-специално управлението на програмата, финансовото обещание покритие, третирането на данните, и а, а, собствеността на, на компонентите на системата. Двете големи, двете големи цели са пускане в а, на сателите Сантинел и съответната структура, за да се получава качествена услуга, която да отговаря на потребителите, на нуждите на потребители, по-специално за земното наблюдение и управлението на кризи в случай на природни бедствия. Тези услуги ще позволят също да се да следи атмосферата, подкрепа на външни дейности на външните граници на Европейския съюз, също и да се наблюдават и климатичните промени. Ние очакваме вашата подкрепа, за да приемем скоро този регламент. Това е в интерес на всички, да се избегнат всякакви закъснения в изпълнението на тази програма <clears throat> и може всичко започне, когато бъде прият новия регламент. И пак за космоса, ще има изпитване на 24 юли. Ще бъде проведен тест в Лучина, за да се види каква е ефикасността на системата Галилео. Вече правихме някои тестове, които не са обществено достояние. Но ако парламентът иска да изпрати членове на място, те ще бъдат прияти, разбира се, с радост. Това са най-важните неща, които исках да доведат вашето знание в рамките на промишлената политика и подкрепата за малките и средните предприятия. Като Европейска комисия ние в момента прилагаме тази политика ръка с, в ръка с вас. Аз го припомних и в съвета. Няма да може да постигнем целите, ако нямат ясно сътрудничество между съвета и парламента и комисията. Тъй като нашата цел е да създадем заетост за нашите съграждани и може да го направим само ако сме обединени, ако ние сте се стремим към едни същи цели. Благодаря. Благодаря, господин комисар, благодаря за това изявление. Пилар, благодаря много, господин комисар, благодаря госпожо председател. И благодаря господин комисар и вице президент на Европейската комисия. Благодаря, че сте сред нас е, днес след обед в контекста на структурния диалог с комисията, с Европейската комисия. Портфейлът, вашия портфейл е много широпообхватен и е много трудно да се говори за всички теми. За това нещо трябва дни просто. Но аз искам да се спра на два аспекта. Нещо, което привлече моето внимание в съобщението на комисията за една по-силна промишленост и за економически растеж и е, нещо, което, както казахме, впечатли, това е разграничаването между нови и стари е, индустрии. Що се отнася до е, емисиите на въглероден двойки в атмосферата, аз мисля, че дебатът е малко е, подправен, като че ли това разграничаване може би не е много подходящо, когато се говори за емисии на въглероден двуокис. Един вид промишленост, примерно черната металургия и химическата промишленост произвеждат много повече емисии, а пък има други сектори, които изхвърлят по-малко, но старите промишлености, те са необходими, за да може пък новите да се развиват. И тези нови промишлености се хранят всъщност благодарение на старата промишленост, защото новите са необходими, за ако искаме да произвеждаме чиста енергия, зелена енергия. Тъй, че тези две индустрии, старата и новата, те са тясно свързани, неразривно свързани. И едната се окачествява като чиста е, промишленост, е, промишленост на бъдещето, другата не. Това е едно разграничаване все пак. И мисля, че е, за черната промишленост нещата стоят много интересни, защото ние сме в един общ контекст на развитие, на промоция на европейската промишленост. Има един секторен план в един от секторите, който беше тежко засегнат от рецесията. Това е един сектор, който имаше много заводи и установки, които трябва да се изправят с големи разходи и много разнообразни, съобразно цената на суровините, съобразно конкуренцията, международните конюнктура, увеличаването на цените, които проистичат от решенията, които се вземат в политиката, свързана с климатичните промени. Всичко това нещо се отразява, е, всичко това нещо струва нещо. И стигам до конкретния си въпрос. Между факторите, които оказват отражение през периода на кризата и по-специално върху сектора на стоманата, аз ви споменах вече за разходите, които са свързани с производствени фактори, международната конкуренция, е, разходи свързани с е, влиянието, отражението на политиките за борба срещу климатичните промени и така нататък. Между всички тези елементи, кои са приоритетните фактори, по които трябва да се действа, е, за да се направи така, че черната металургия да се развива в една по-благоприятна среда, която ще позволи да, тя да се съживи. Благодаря, Пилар. К тому poděkování. аз съм velmi рад, че пане комисари... Благодаря много, госпожо председател. Аз искам също да се присъединя към това, което беше казано. Много съм доволен, господин комисар, че вие дойдохте сред нас. Аз считам, че вие сте изключително важна личност и високо оценявам факта, че с който започнахте, че основната идея това е конкурентоспособността на промишлеността в държавите членки и общо за, в Европейския съюз, защото глобализирания свят на бизнеса, на търговията, такъв какъвто е сега, е, се развива много бързо и Европа трябва да се възползва от своите исторически основи. Европа разполага с много богат професионален опит. Преди едно известно време бяхме говорили тук за част от това, за цифровата програма, цифровия дневен ред, което е, се включва, е част от взаимовръзките, от бъдещето и съм много доволен, че ви говорихте за Галилео, като един от големите европейски проекти, защото тук става дума не само за приложението на най-съвременните технологии в изследователската дейност, свързана с космическото пространство, но може би не знаем си, не познаваме всички възможности, които съществуват за европейската промишленост, които дава Галилео. И всичко това е свързано с много сектори, като енергия, енергетиката, черната промишленост и други промишлени области, но въпросът, който искам да задам е следния. Тъй като имах е, честа да участвам в е, започване за е, изстрелването на първия сателит във Френска Гиана. Вече говорихме по този въпрос, но времето тече бързо. Това беше първия сателит изтрелян. Сега вече 2014 година и при когато Галилео ще започне действително се прилага. Въпросът ми е следния. Как виждате финансовата стабилност? Какви са финансовите предвиждания? Знаем, че Галилео има нужда от финансиране, има нужда от практическо приложение. Така че как виждате вие възможностите на този огромен инструмент, с който разполага Европа и който ще помогне за засилване на европейските е, предприятия като конкурентоспособни предприятия. Каква, каква е стабилността, която виждате? Каква е подкрепата за този сектор и кои са секторите, които са свързани с Галилео? Искам също да ви благодаря за усилията, които лично полагате и, и вие, и вашия персонал – за въвеждането на тази огромна система. Е, разбира се, финансовата стабилност на всички тези области е изключително важна също. И това е моят въпрос. Как виждате разгърването на приложенията и финансовата стабилност на Галилео? Още веднъж ви благодаря, че дойдохте сред нас. Благодаря. Patrizia. Eh, ma ehm, intervengo brevemente perché poi altri colleghi. Аз искам да се изкажа накратко, защото колегата Берера, който е наш докладчик в сянка по тази комуникация, също иска да се изкаже, затова ще бъда кратка. Що се отнася до мен, няколко аспекта. Най-напред благодарим за това усилие. Тук виждам споделена воля на комисията и на комисаря и нашата парламентарна комисия по повод ролята на Европа, промишлената политика. И това е нещо, което е сравнително ново. Този споделен анализ. И е редно да го подчертаеме. Мисля, че това е нещо много положително за политиката на Европейския съюз. Така че съществува споделена воля и желание да е, да се откроят компетенции, които да позволят на държавите членки да излязат от тази криза. Много сме чувствителни към този въпрос. И какво да кажа? Освен това, което е постигнато, което е направено в рамките на собствените компетенции на комисията, мисля, че е също важно да се държи сметки за това, което е направено в другите комисари. Беше идентифицирана стратегия, беше идентифицирана също и от е, Европейския парламент. И мисля, че всички други части от комисията трябва да вземат е, участие в тази реиндустриализация. Тоест трябва да убедим тези, които са компетентни в областта на иновациите и научно-изследователската дейност. Това е приоритет но също но трябва да насочим правилно нашата дейност. Трябва да се съсредоточи върху научно-изследователската дейност, която пряко се прилага. Технологическия трансфер, пряк трансфер върху продукта. Това е приоритет за промишлеността в Европа, което трябва да бъде взета под внимание и в другите портфели. Има предвид структурния фонд, има в регламенти, където се говори за конкурентоспособност. Така че мисля, че е добре да се е, обясни тази връзка с е, приоритетите, които се очертават в регламента. Мисля, че има също и е, насоки, които са между двете, така че ще бъде полезно, за да върват нещата. Имах предвид енергетиката вече неколкократно. Много проучвания са извършени. Много е мислено по въпроса и енергетиката е, е ключово важна за е, промишлеността в Европа. Освен това, говорихме и за кредитите. Малките и средни предприятия, които се обръщат към нас и ни питат защо никой не може да наложи в кавички или да насърчава е, Европейската банка, когато финансира другите банки. Да, може част от е, финансирането да отиде в е, малките и средни предприятия. И тогава отговорът не е много убедителен. И всъщност, кой трябва да се занимае с това? Държавите членки или Европейския съюз? Този фонд на Европейската банка трябва да бъде в, в интерес и в полза на малките и средни предприятия. Добре, кой да се занимае с този въпрос? И, и парламента ще подкрепи всякаква инициатива в тази смисъл. Тази сутрин организирахме семинар по реиндустриализацията в част от Европа. Южната част на Европа, е, която част е обедня с годините. Имаше разграждане на промишлеността, говорихме за клъстери, за какви ли не други въпроси в е, реиндустриализацията, но по отношение на кредитите все още съществуват редица пречки и затруднения. И последна забележка, господин комисар, реструктурирането, това е част от е, докладът, който беше предаден. Да, трябва да съществ... запазим това, което съществува. Важно е да запазим постигнатото, защото не само трябва да създаваме нови предприятия, но да запазим тези, които вече са създадени и да им помогнем тъй, че господин комисар, ми ми си искало да бъдете много внимателен в, относно ролята на кооперативите. Ние изготвихме един доклад за инициатива, ще гласуваме утре на пленарно. Може да изглежда нещо дребно и незначително, но има някои това е все пак промишлени, промишлени такива мрежи и организации успяха да се справят с кризата и трябва да помогнем за това. трябва да помогнем за тези инициативи и да им обърнем по-особено внимание. А освен това има и секторен подход, вие говорихте за стоманата. Важно е да има иновации и навсякъде да се постигне съживяване на економиката. Благодаря, Патриция. Така приключихме с а, изявленията, които бяха предвидени. Аз а, има още доста желан, да се изказват, максимум две минути. Моля ви. Дякуваме за, за pobyt razem с нами. Той е таки wyraźny довод. jak... Благодаря ви много, госпожо председател. Благодаря на комисаря за това, че дойде. Много важно е да чуем какво се случва при малките и средни предприятия. Чувствам се, а, чудя се какво ще бъде нашето наследство за малките и средни предприятия. Мисля, че това ще бъде идеята за реиндустриализация. Тя ще остане. Вие ни представихте широк набор проекти и един от тях, според мен, е най-важният. Това е причината съвета на, в съвета на Европа решението да бъде толкова важно. През 2010 година господин Ван Рампой говори с мене лично във връзка за среща на високо ниво за енергия и на 4 феврари 2011 бяха прияти заключения, които бяха почти същите като това, което заедно предложихме в Жак Делор – Господин Ван Рампой е много отворен към това, което предлагаме от Европейския парламент, така че зависи от нас да свършим правилното нещо. Аз съм сигурен, че, сигурен, че господин Ван Ромпой и съвета ще могат да приемат това, което ние тук постигнем като договорено. Също се отнася и за комисията. И има още две неща, за които са важни, освен енергетиката и енергията. Това са нововведенията и модерните индустрии, химическата индустрия, автомотосектора и втория въпрос са малките и средни предприятия, стоманодобивната индустрия химическата индустрия. Това са големи компании. Тук не говорим за малки и средни предприятия. Трябва обаче да се фокусираме и върху малките и средни предприятия, така че те да могат да подкрепят цялата идея за реиндустриализация. Ако това ще бъде нашия подход по време на срещата на върха, ние определено ще излезем като победители. Имам един единствен въпрос – нашата отворена търговия с САЩ. По какъв начин това ще окаже въздействие върху нашата индустриална политика и нашите планове? Благодаря ви, господин Бузък. Давам думата на Джанек. Благодаря. Господин комисар, развито на индустрията зависи от конкуренцията. Това от друга страна пък зависи от три ключови фактора. Всеки инженер знае, че това са разходите за енергия. Те могат да отговарят за до 70-80% от цената на продукта. Нямам предвид тази енергия, която се пренася през мрежата, защото тя е предназначена за домакинствата. Говоря за онази енергия, която се използва от индустрията. Тази енергия, за която говори господин Бузек, е така наречената активна енергия и ценообразуването е съвсем различно. Другия въпрос е свързан с цената на суровините и разбира се, енергията е една от тези суровини. При производството се използва енергия. Важни са и разходите за труд, които в Европейския съюз са много високи. Ние ще загубим над преварата с глобалната конкуренция. Съжалявам, ако това ви звучи като черен сценарий. Казвате, че ни, ще, ще ни спасите, ще спасите промишлеността с нововъведенията, но не знаете как стоят нещата по света. Нито китайци, нито руснаците седят мирни, те също измислят нови иновации. Не би ли трябвало поне сега във времената на криза да засилим защитата на нашата европейска промишленост. Това може би не е много политически коректен въпрос, защото сме отворени към пазара в САЩ, но може да видите, че вече БМВ започва да открива заводи в САЩ, а не в Европа, защото има разлика в цената на енергията. трябва да дадете известно време на промишлеността, защото ако тези промишлени отрасли банкротират, няма да ни остане нищо. Няма как да имаме нововведение, ще трябва да стартираме всичко от начало. И втория ми въпрос – дали не трябва да имаме по-малко конкуренция на европейско ниво вътре в Съюза, за да можем да увеличим своята конкурентно способност на световно ниво. Имам предвид сътрудничество между европейските компании, например в областта на автопроизводството. Можем да си представим някакви общи проекти, например в автомобилопроизводството. Там ни трябва по-малко конкуренция вътре в Европейския съюз, за да можем да бъдем по-конкурентно способни в световен мащаб. В заключение искам да кажа, че ни трябва подходяща промишлена политика, защото без такава политика няма политика за енергията, за която говори, говори господин Бузък преди малко. За да имаме политика по отношение на енергията, първо ни трябва подходяща политика по отношение на промишлеността. Сега давам думата на колегата Кортман. трябва ни и конкуренция в Европейския съюз, защото ако нямаме такава конкуренция вътре, не можем да бъдем конкурентни и навън. Искам да да отправя комплимент към комисаря за това, че разглежда въпроса за реиндустриализацията. Знаете, че казахме, че комисията трябва да постави нова цел. В Германия, например, има около 25% от БВП идва от промишлеността. Ако добавим и а, с, услугите свързани с промишлеността стигаме до почти една трета от БВП. В други страни нещата във Франция, например, са 14%. В момента, в който надхвърлим 20%, това означава, че ще увеличим промишлеността. Това означава, че ще увеличим и емисиите въглероден диоксид. Няма как промишлеността да работи без да изхвърля въглероден диоксид. Така че моя въпрос е дали имаме някаква идея по отношение на търговията с емисиите и дали тази цел отговаря на амбициите за намаляване на емисиите на въглероден диоксид. Въпросът ми е дали сте мислили в тази насока. Въпросът с цената на енергията е много ясен. Това е много по-важно по отношение на конкурентоспособността от цената на труда, защото ние не можем да се състезаваме с цената на труда в Китай или в Индия. Трябват ни нововведения, трябва ни по-ефтина енергия. Когато вие ни казахте, че компаниите се местят в САЩ, това е заради шистовия газ. Да, да, Наистина така стоят нещата. Така че следващия въпрос е дали може би трябва да си поставим европейска цел за шистов газ. Това е нещо, което комисията може би трябва да разгледа. Благодаря ви много. Благодаря. Трябва да много да внимаваме с времето, защото ни остават само 10 минути. Рубин, 2 минути ви давам. Благодаря много. Искам да ви поздравя за програмата Erasmus за млади предприемачи. Това е перфектен пример и инициатива в такива тежки времена, когато имаме много широка безработица сред младежите. Що се отнася до рисковия капитал, смятате ли, че комисаря, който отговаря за данъците, би могъл да помисли по какъв начин рисковия капитал може да се използва в малки и средни предприятия, по какъв начин могат да се използват най-добрите модели за използване на този вид капитал с цел увеличаване на ефективността. Благодаря, господин Проди. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря за това, че е днес тук с нас. Тази сутрин имахме една много интересна сесия, свързана с реиндустриализацията на Южна Европа. Аз обаче вярвам, че този проблем е валиден за цяла Европа. Няма да повтарям това, което вече беше изговорено. Едно от нещата, които обаче могат да ни помогнат е това, че бизнесът не само създава материални блага, но създава и нематериални блага. Тоест тяхното присъствие, тяхната организация. И ние би трябвало да разгледаме и да измерим тези обществени блага, общи блага, които се гарантират благодарение на бизнеса. Второ, и това е валидно за всички типове бизнес. Имахме представител на една асоциация тук, който ни изнесе чудесно представяне сутринта. Най-вече по отношение на отпадъците от космическата индустрия. Искам да благодаря на комисията ИТРА, че това влезе в нашия дневен ред. Наистина трябва да се опитаме не само да оценяваме риска, но трябва да изчистим и а, космическото пространство, защото зависим от него. Директората говори за това. Вие имате почти магически сили по отношение на ускоряване на определени процеси, така че, моля ви, опитайте се да ни помогнете да имаме ионни генератори, които да вършат ролята на прахосмокачка и да съберат парчетата от сателит. Миналата седмица имаше сблъсък на част от сателит с, скала с метеорит, така че наистина трябва да изчистим космоса. Благодаря, давам думата на господин Рамстор. Благодаря, госпожо председател, през този италиански следобед. Аз имам един много скромен и кратък въпрос господин комисарио. Какви мерки подготвяте вие за нарастването на конкурентоспособността на европейската промишленост, за да може да се увеличи качеството на работната сила. Благодаря. Благодаря ви за отличното включване на италиански. Сега давам думата на Андреш Парера. Благодаря. Нека се върна на последните ви думи за сътрудничеството между институциите парламента, съвета и комисията. Habla de reindustrialización, que es el tema presupuestario. Както при всички въпроси, които обсъждаме връзка с реиндустриализацията, нещата отиват към финанси, економика и бюджети. Новата многогодишна финансова рамка ще подлежи на съкръщение на урязване. Не знаем какво точно ще отпадне, но може да сме сигурни, че това ще се случи. Просто не можем да избегнем вариант, в който няма да имаме намаляване на средствата за развойна и научна дейност. Ще имаме намаляване на бюджетите за програмите и искам да знам какъв е ангажимента на комисията, що се отнася до сътрудничеството а парламента вече е почти готов със своята позиция и това, което ни трябва е едно желание, натиск за сътрудничество между институциите, за да получим това, което ни трябва, заетост. Благодаря, господин заместник председател, за вниманието, което ни обърнахте, вие, който сте заседавали сред нас. Благодаря. Един въпрос е, относно връзката между промишлената и търговската политика. Ние ще навлезем скоро в е, кампания, изборна кампания и нашите граждани считат, че е, глобализацията е причина за всички главоболия, заради глобализацията има проблеми. Дали не мислите, че може да се направи един обзор вие ще ни кажете какво мислите, но някои смятат, че ние сме жертвали текстила, нашата текстилна промишленост. Е, е скоро е, един европеец ще напусне е, е, длъжността на генерален директор на Световната търговска организация. Какво става в последните години? Ние се борим, като прилагаме закона на по-силни, пък после изведнъж 250 търговски долара, които бяха подписани и се ускоряват всичките такива търговски договори. Не може да се направи един обзор с всички политически групи, е, да се види какво е положението между вътрешен пазар, промишленост, търговия. И защо се направи един обзор по относно промишлеността от гледна точка на търговската политика. Благодаря на Жан-Пьер и е, даваме думата на комисаря за заключението. Cominciamo dal, dalla prima domanda che è quella dell'onorevole Del Castillo. И така, чудесно, да започна с първия въпрос на Петидел Гастилио. Говореше, говореше се за стара промишленост, нова промишленост, но не трябва да се базираме на такива стари схващания. Най-напред говорихме за въглищата, за петрол, сега економиката на енергия. Економията на енергия. Тоест има сектори, ключови а, области от промишлеността, които са си стари промишлености. Но ако говорим за начина по който се произвежда стоманата, е, давам право на господин Рубиг, разбира се, установихме, че вече стоманата се произвежда по различен начин, отколкото преди 50 години. Сега е, работниците седат зад компютрите, те това са млади хора, които имат е, висока професионална подготовка. Миналата седмица, по повод Европейския ден на минната промишленост, посетих някои една мина в Европа, близо 2000 метра дълбочина в северната част на Италия, близо до австрийската граница. И там миньорите не, не, не беше това, което си представяме класически омазани черни. Не, те седяха в бюро. Е, става дума за минна промишленост, но те работеха при е, условия на здраве и сигурност е, съвсем, съвсем различни от тези, при които са работили нашите деди, поне за Европа, защото другаде в света, по света има и други случаи. Тъй, че не е важна дейността, начина по който се произвежда. т.е. да се опази достоинството на работника, да се осигури способност, економия на енергия и така нататък. Има ключови технологии, тези при които е, имаме капацитет за научно-изследователска дейност е, доста висок. Бяха ми зададени и други въпроси. Например, това как да се използват общностните европейските фондове за осъществяване на новата политика в областта на промишлеността. И е, кои са фондовете. Е, смятам, че до 2020 година ние трябва да извършим е, научно-изследователска дейност в областта на промишлеността, така че ключовите технологии ние сме на върха в Европа по отношение на научно-изследователската дейност, но Япония и Китай използваха нашите резултати за да ги предлагат в своята промишленост, което е напълно, напълно глупаво. Така че научно-изследователската дейност трябва да бъде целева в съответствие с промишлеността, което ще позволи да защитим нашата конкурентоспособност и ще избегне изтичане на сиво вещество от Европа. Е, научните работници в Европа, които печелят малко, могат да отидат да е, работят в промишлеността и да продължат своите академични изследвания, които са се занимавали. Мисля, че е, сътрудничеството е много важно в това отношение за Европа 2020. Предвидихме да финансираме този модел. Тъй, че университетите, промишлеността и малките и средни предприятия заедно, съвместно ще позволят развитието на конкурентоспособността на Европа. Що се отнася до стоманата, в отговор на Дел Кастилио, това е област, по която работиме, ключова област, която е част от нашата промишлена политика. Суровините, е, сектора на строителството и е, автомобилното, строителство. Това са основни сектори, които са за Европа, разбира се. Те, това, останалите сектори, повечето сектори са клиенти на стоманодобивната промишленост. И трябва, разбира се, да се намесим е, по отношение ви твърде високите цени на суровините. А, Що се отнася до свръхкапацитета, трябва да се направи международен преглед на това положение. Тук комисарят спира. Така че за нас ключов сектор е стоманодобивната промишленост. И тук възниква също и въпроса с отпадъците, разбира се, ще трябва да се преструктурират някои дейности, заедно с синдикатите. Вижте, скъпи колеги, казва председателката, ще трябва все пак е, да запазите тишина, докато господин комисар говори. И така, продължава комисарят. Ние решихме в рамките на план за дейности, за действие, да отделим е, по-голямо значение за работниците, за може да се изпо... Не, тук е, председателката прекъсва. Scusi комисарио, прего. Извинявайте, господин комисар, казва председателката. Комисаря продължава и така, както казвах. Това е въпрос, който вас ви интересува, господине, защото вие поставихте въпроса, като поставихте ролята на работниците. Що се отнася до стоманодобивната промишленост, ние предлагаме да се предостави информация по-рано, за да може да се използва фонда за глобализация, Европейския социален фонд и други фондове, за да може е, да се преквалифицират работниците на време, за да не се да не губете е, работните си места и бързо да се променят работните места. Разбира се, бихме искали също да използваме фондове за иновации, за да може да провеждаме една политика на стоманодобивна промишленост, която да е по-малко да замърсява. И друга тема, която е важна, това е достъпа до кредитите. Госпожа Тоя говори по този въпрос. Имаме няколко инициативи в тази област. По време на последния съвет по конкурентоспособността, говорихме за това, съвета се състоя неформален съвет, който се състоя в Дъблин. Просто искам да цитирам няколко цифрички. 2012 година, край на 2012 година, ние сме използвали 13 милиарда гаранции и 2,3 милиарда като рисков капитал. Това е нещо, което, е, от което се ползваха повече от 120 хиляди малки и средни предприятия. Освен това, 19 милиона евро бяха отпуснати за други цели. През 2012 година банката отпусна 13 милиона по линията на Козме. И тук се състоя дебат днес. Важно е да се увеличи капитала на Европейската инвестиционна банка, която да може да отпусне 10-15 милиарда повече евро за малките и средни предприятия. Искам да ви припомня, че Комисията, съвета и парламента работиха по бал 3, което не се прилага и това е много силно послание, което ние изпратихме към малките и средни предприятия. Така, рисковия капитал, пазар на рисков капитал, това е нещо, което беше също предмет на въпрос, зададен в залата. Мисля, че беше господин Рюбик. Така че аз му отговарям, както и на госпожа Тоя. Е, говорихме доста дълго по този въпрос, когато е, присъстваха е, в Дъбли на американските експерти. Вчера говорихме по този въпрос, а дори днес стана дума за това нов регламент. Това ще позволи да се увеличи ефикасността на тези капитали. Е, управителите с европейски паспорт е, могат да е, да, да, да определят кои са капиталите, от които Европейския съюз има нужда. Освен това, има един портал интернет, където са записани всички тези финансови инструменти за малки и средни предприятия. Ние го пуснахме сега в действие. Там са всички финансови инструменти. Това е много важно, като достъпът е много важен. Това е позволява да се видят различните фондови източници. Повече от 500 финансови посредници действат от името на Европейския съюз и Искам да кажа, че този сайт е достъпен на всички езици на Европейския съюз. През септември ще бъде деня на финансиране на малки и средни предприятия, ще има семинари, срещи, ще посещаваме всички държави членки и ще поискаме от европейските депутати да участват и в тези дейности. Сега стимулираме интереса на инвеститорите към малки и средни предприятия, пуснахме един веб наръчник, интернет наръчник, за да подкрепим достъпа на малките и средни предприятия. Тази инициатива, разбира се, ще струва за... Ще има, цена, ще има награда за малките и средни предприятия, които са най-успяващи. Говорим за достъпа до кредити. Има също и така насърчавания. В 20 държави членки влезе на 16 март 2013 година. Е, това нещо се прилага от тогава в някои държави членки. Но доставяха, мисля, че 4 или 5 държави членки за това дали са въвели, дали са приложили този важен инструмент. Но аз ще следа развитието, като ще поискам също от е, представителите на сектора да бъдат съветници, да дадат съвети по неформален начин на, на комисията и да ми кажат дали се спазват правилата, дали това означава подобряване на ситуацията. Що се отнася до кооперативите, в момента се провежда проучване от комисията. Друга голяма тема цената на енергията. Европейския съвет е, обсъжда дълго този въпрос и поиска от комисията да изготви едно проучване на въздействието до края на годината с цел това нещо да бъде представено пред съвета през февруари 2014 година. И моята генерална дирекция отговаря за това, така че всякакви предложения ще бъдат добре дошли. Повтарям, дори и да има съпротива, аз не съм нито против, нито за, лично аз, що се отнася шистовия газ. Но трябва това нещо да бъде разгледано по безпристрастен начин. Штатите използват шистовия газ. Това е нещо, което служи за търговската им, но също и външна политика. Турция купува а, шистов газ и а, естествено зависимостта се увеличава спрямо щатите. Съветът беше много внимателен, но беше оставена вратата отворена по този въпрос. Не може да си затварим очите, това нещо, този проблем съществува. Ако има много вредни последствия за околната среда, естествено ние ще можем да се опитаме да спрем този процес, но не може да се правим, че този тема не съществува. Казвам ви, не съм нито за, нито против. Трябва да се анализира ситуацията и да бъде тълкувана по правилния начин. И трябва, разбира се, ние да вземем решение. Що се отнася до економията на енергия и околната среда, Парламентът би трябвало да обсъди темата след решението на Комисията по околната среда. Ние не може да поискаме от промишлеността да спадне по 20%, ако няма някакъв общ, общо споразумение. Разбира се, аз ще задам всички тези въпроси на колегата Кония Дегар, защото това е от нейните компетенции. По отношение търговската политика, не може да провеждаме промишлена политика, ако няма търговска политика. Но ще трябва да опазваме нашите интереси. Аз не съм протекционист, аз съм за свободната търговия, но традиционното правилно левел playing field е, трябва да всеки да направи необходимите усилия. Споразумението с щатите, господин Бузек, смятам, че това е чудесна възможност за нашата економика, но ние ще трябва да превърнем този, тези възможности в конкретни резултати. А що се отнася до шистовия газ, трябва да действаме разумно, градивно, за да засилим нашата економика. Тази тема е свързана също и с е, конкурентно способността. Мисля, че трябва да има повече конкуренция в Европейския съюз. Но господин Жери казва, за да бъдем конкурентно способни на световно равнище, трябва да бъдем шампиони в Европа. Да, аз мисля, че вие сте прав. Колегата ми Алмуния сработи по държавните помощи и ако искаме по-конкурентно способна Европа, не може да не мислим за проучване на правилата в областта на конкуренцията. На световно равнище ще трябва действително да имаме предприятия, които да бъдат действително конкурентоспособни. Много депутати говориха също за заедостта. Разбира се, целта на промишлената политика е създаването на заетост. Или поне запазването на съществуващите работни места. И тук трябва да говорим за еразъм, за младите предприемачи, за финансирането, за засилване на конкурентоспособността на промишлеността. Ние в момента насърчаваме предприемачеството с на независимите, на самонаетите и имаме група, която проучва този сектор. Ние сме за социалната економика на пазара, така както е записано в Лисабонския договор. И всичко това има за цел, крайна цел, създаването на нови работни места, т.е. социална политика. Имаме нужда от промишлеността. Нашата цел е да се очертаят перспективи за работа на младежите. Така че всички фондове, с които разполагаме, трябва да бъдат мобилизирани за създаване на нови възможности. И се надявам, че отговорих на всичките ваши въпроси. Сега за Галилей и е, космическото пространство продължаваме да инвестираме. Нашата дейност е разумна, но спрямо тези 9-10 милиарда, които ще се изразходват за поддръжката, мога само да благодаря на парламента за подкрепата, която ни беше оказана, но е, едни бяха осъществени 90 милиарда економия, а е също възможно за създаване на много малки и средни предприятия. Сега за БРИК е, ние проучваме въпроса. Опитваме се да защитаваме нашата инфраструктура и се опитваме също да разчистим буклуците, които се разхождат в космоса, но ситуа... економическата ситуация е такава, че все пак трябва да използваме максимално финансовите инструменти. Благодаря, господин комисар, за отговорите, така подробни отговори на въпросите. Благодарим и на преводачите, които се съгласиха да останат по-дълго време в кабините и комисарят. Темата, която господин Оди засегна, беше е, предмет на съвета на е, конкурентна способност и аз е, предложих на комисар Дегуст. Направих това предложение, имаше дебат по този въпрос, защото търговската политика е естествено преко свързана с растежа и ние ще се ще следим внимателно как стоят нещата, като се надяваме, че съвета и парламента ще приемат е, предложението на комисията. Председателката, благодаря ще веднъж на, предприят... на преводачите. Утре ще се срещнем в 10 часа. Координаторите ние ще започнем в 8 в зала АСП 3-2. Благодаря на всички. Благодаря на господин комисар и до утре.